We start the meeting. Колеги, нека да започваме. Първа точка приемане на дневния ред. И предложението за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията може да бъде отложен за 24 март. Това отлагане по никакъв начин няма да се отрези на процедурата, тъй като на 5 март щяхме да имаме обмен на мнение, така че нищо не се променя. Приемаме дневния ред в настоящия му вид, ако няма възражение. Езиковия режим за днес имаме превод на и от всички езици, освен харватски и малтийски. When it comes to um, Eh, the proposal to amend ESF eh, e increasing the По отношение на възможността за изменение на Европейския социален фонд и възможността за префинансиране на мерките, крайния срок се измества за 12 март на обяд, четвъртък. Това е необходимо, за да имаме достатъчно време за превод на измененията и за среща на докладчиците в сянка. Ще гласуваме на 16 април по отношение на Европейския фонд за стратегически инвестиции, третата точка от дневния ред, ще дам думата на докладчика госпожа Язловецка. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми дами и господа. В резултат на кризата инвестициите в Европа спаднаха с 50% в сравнение с 2007 година. 2007 година беше годината на най-много инвестиции в Европа. Стигна се до задънена улица и по отношение на борбата с безработицата и създаването на нови работни места. Това означава, че няма да постигнем целите от стратегията Европа 2020 по отношение на заетостта. Младите хора са най-засегнати от тези високи нива на безработица и в момента търсим решение. За съжаление, различните инструменти, които ни се предлагаха до сега, се оказаха недостатъчни по отношение на тяхната ефективност. Все още е на лице висока безработица и все още е необходимо да подпомогнем бизнеса за да може да се засилят инвестициите. Високите равнища на безработица са пряк резултат от ниското ниво на инвестиции. Следователно е необходимо създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции на стойност 350 милиарда евро. Това ще доведе до 1,3 милиона нови работни места. По този начин ще окажем и пряко влияние върху нивото на безработица. Основната ни цел е да се стимулира економиката – като това трябва да се случи чрез създаването на нови работни места и запазването на вече съществуващите такива. Европейския фонд за стратегически инвестиции ще сработи само единствено, ако бизнеса използва наличните в фонда ресурси. Държавите членки също ще трябва да си свършат работата. Те трябва да прилагат проактивна политика на трудовия пазар, за да може хората да разполагат с необходимите умения, за да заемат местата, които бизнеса ще им предложи. Този фонд ще има за цел и подпомагане на малките и средни предприятия в Европейския съюз, тъй като МСП наброяват 90% от предприятията в Европа и създават работни места за 19 милиона човека. 80 000 места през последните години бяха създадени в рамките на малките и средни предприятия. Има много стимули за държавите членки, които да ги накарат да се възползват от предимствата на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Когато Европейската комисия прави оценка на държавите членки за това дали изпълняват условията на Европейския фонд за растеж, малките и средни предприятия не се взимат предвид. Целта е економическата ситуация в държавите членки да се подобри, за да може а, да имаме резултат в дългосрочен план. Вече заявих, че критериите за подбор на проекти трябва да включват и потенциала за създаване на устойчиви работни места. В резултат на прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции – трябва да се прави и постоянна оценка. Така, например, регионите, които имат най-високо ниво на безработица, ще бъдат обект на внимание. Следващата седмица в Страсбург ще се срещне и с докладчиците в Сянка. Тази сутрин ще проведем, надявам се, ползотворна дискусия, което ще доведе до един отличен доклад. Бих искала да кажа също така, че ще разглеждаме а, доклада, само доколкото той е в нашите правомощия. Благодаря ви. И аз благодаря. Нека да чуем представител на социалистите и демократите Мария Хуао Родригес. Благодаря, госпожо председател. Нека да поздравя госпожа Данута Язловецка, защото наистина смятам, че свършихте отлична работа. Ние ще работим с вас движени от същите опасения. Смятаме, че Европейския фонд за стратегически инвестиции трябва да бъде изработен по такъв начин, че да превърне че да се превърне в мощен инструмент за създаването на качествени нови работни места. Това е основната цел на нашата група. Смятаме, че за да се превърне това в реалност, е необходимо да заявим, че стратегически приоритет за този фонд трябва да бъдат новите работни места. И това а, трябва да бъде превърнато в а, ориентировачни а, насоки, които да бъдат взети в предвид от управителния съвет на фонда. Тази наша цел може да се превъплати в конкретна цел при подбора на проекти. Ето защо смятаме, че експертите от компетентния комитет трябва да бъдат избирани по такъв начин, че да имат експертен опит не само по отношение на финансирането на проектите, но и да разполагат съзнания за реалността в този сектор и за неговия потенциал да доведе до създаването на качествени работни места. Смятаме също така, че трябва да се развие понятието на инвестиции понятието инвестиционни платформи. Това е един нов инструмент, за който се говори в регламента и ние смятаме, че инвестиционните платформи могат да бъдат транснационални, регионални инвестиционни платформи от една страна, но биха могли също така да бъдат и тематични. Смятам, че въпросните платформи трябва да бъдат оформени така, че да се превърнат в място, където инвестиционните компании могат е, да е, привлекат всички останали компетентни е, институции, за да може всичките заедно да създадат нови работни места. Тези инвестиционни платформи ще бъдат мощен двигател за научна и развойна дейност, за развитие и създаването на нови работни места. Всички тези действия могат да попаднат в обхвата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, имайки предвид правилата, които са залегнали в него. Пример. Инвестиционна платформа за енергийна ефективност. Една такава платформа може да събере на едно научната и развойна дейност, обучението и енергетиката – по този начин може да се стигне до създаването на многобройни качествени работни места. На следващо място. Както знаете, Европейския фонд за стратегически инвестиции може да финансира и социални инвестиции. Това е изключително важно, защото в този случай се инвестира в обучение и образование. Но в този случай също така се създават и социални съоръжения, социално оборудване, например за целите на грижите за семейството, грижите за децата и това ще бъде от полза най-вече за жените, но също и за мъжете, за да могат те да съчетаят семейния и работния живот. И накрая подкрепяме вашето опасение, а именно, че Европейския фонд за социални инвестиции трябва да отдели необходимото внимание на регионите и държавите, които най-много пострадаха от кризата. Благодаря. И аз благодаря господин Герике от ЕКАРЕ. Е, от името на Урике искам да кажа, тя по здравословни причини не може да присъства, благодаря на докладчика за работата по ЕФСИ. Е, това е наистина много обхватна работа. Ние подкрепяме това, че се слага, поставя ударение върху необходимостта от структурни реформи. Е, по повече от аспектите обаче не сме съгласни. Например, е, фокуса, който се предвижда да бъде сложен върху организираните предприятия от профсъюзите или изваждането в изключването на, програ... на други програми, е, ударението върху страни с лоши, е, слаби финансови системи, в това отношение ние имаме отрицателно отношение. Според нас е, е, от ЕКОН и баджет от двете комисии би трябвало да, ограничим, е, да се ограничим до по-малък брой точки. Разбира се, бихме искали да обвържем фонда за стратегически инвестиции с необходимите структурни реформи в Европа. Става дума обаче за реформи, е, които е, създават. Е, има реформи обаче, които създават и трудности при предоставането на кредити. Това е нашето становище. Благодаря. Okay. Thank you for that. I'll give the floor to uh, the ALDE group. Благодаря ви. Сега от името на АЛДЕ господин Калве Шамбон. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, Бих искал да започна с следващите думи. Безкрайно съм благодарен на докладчика за свършената до тук работа. В много отношения сме съгласни с казаното от нея. Наистина, вижданията ни са много сходни. Бихме искали да се постави твърдо акцента върху заетостта. Тя трябва да се превърне в приоритет. Необходимо е също да осигурим подкрепа и на малките и средни предприятия. Тези фондове не трябва да се използват, когато се изчислява дълга, както и бюджетния баланс. А сега конкретно по темата. По отношение на социалното измерение и заедостта, моля нека да не забравяме, че ние сме парламентарната комисия компетентна в това отношение. Аз смятам, че Основната цел на плана на Юнкер е да имаме повече инвестиции по-производителна Европа, но от друга страна да не забравяме, че има тригодишен план, който доведе до липса на кохезия и до увеличаване на безработицата в някои части на Европа. Затова бих искал да кажа, това не трябва да е поредния фонд, в Европа. Имаме си фондове и всеки от тях си има конкретна цел. Ние сме тук, за да можем да се справим с една неотложна ситуация. И именно тази цел обслужва плана на господин Юнкер. Аз съм на мнение, че този фонд трябва да превърне заедостта в приоритет. Не трябва да смятаме, не искам да бъда нападателен и по никакъв начин не критикувам отличната работа на докладчика. Просто бих искал да ви приканя да се направи оценка на социалните критерии и заедостта. тъй като Европейския фонд за социални инвестиции ще служи също така и за подбор на проекти. Да, искаме да осигурим подкрепа на малките и средни предприятия, искаме да подкрепим и регионите, но инвестициите трябва да бъдат насочени най-вече там, където има безработица. Това означава, че ще отидем отвъд границите на някои държави членки. Просто ще насочим инвестициите в тези региони, където има най-високо ниво на безработица. Именно за това става въпрос в Европа. За да може парламента да се съгласи с окончателния текст, трябва да е изковем основните критерии, които да се прилагат при действието на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Да не забравяме, че аз работех в отдела на оценката за риска на една банкова институция преди години. Та бих искал да ви кажа, че средствата не трябва да се отпускат на малки проекти. Трябва да насочим вниманието си към резултатите от финансирането на съответните проекти върху заетостта. Това трябва да бъде неизменна част, когато взимаме решение за по-общата картинка. Когато решаваме каква ще бъде рамката, при която ще се прилага фонда. Плана на господин Юнкер има за цел да инвестира в инфраструктура и образование. Ако намерим добра дефиниция за тези две понятия и ако гарантираме ефективното разходване на средствата, то тогава наистина бихме могли да постигнем социално-економическите цели в рамките на 3 години. Благодаря Патрик Лейярик от ГУЕ, който не е тук. You don't want to have the floor? No. Okay, thank you, and no one else from your group. Uh, then we'll go to... Тогава Jean Lambert. не, Жил Ламбер е, от е, Зелените имате думата. Uh, thank you, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Е, говори от името на нашата докладчик Сянка Моника Валмар, която не може да присъства днес. Сега ще представя нейното мнение от името на нашата група. Разбира се, благодаря на докладчика за свършената работа. Много добра основа е този доклад, за да се надгражда. Бихме искали в регламента да влезе нещо, което да го обвърже с е, целите от Европа 2020. Заетост, е, намаляване на бедността, е, равенство между половете, изменение в климата и така да, както сме го, е било в структурните фондове до сега. Напълно сме съгласни с това, че трябва да се постави ударение върху качеството на работните места в този план за инвестиции. Е, но разбира се, това трябва да се насочи към региони с по-висока безработица и е, бедност. Това бе изтъкнато и в проучването на МОД, на Международната организация по труда. Е, именно трябва да имаме ясни цели, за да се е, създадат е, и да, им, да се предвидят допълнителни мерки от държавите членки, като активна политика за пазарна труда, инвестиции в образование и умения, както каза колегата от Алде току-що но тук е, ни липсва е, темата демократическата, демократическата отчетност при, е, в регламента за инвестициите. Няма участие на гражданското общество, социалните партньори, дори, да, дори на местните и регионални органи, които трябва да изразходват структурните фондове по принципа на партньорството. Е, трябва наистина да има една платформа на гражданското общество. Съгласни сме с коментарите е, относно необходимостта от по-голяма представителност в е, Комисията за инвестиции е, и социалният опит е, и сме съгласни с това, което се опитваме в последните години да правим, да обвържим економическата социалния елемент, за да сме сигурни, че вървим във вярната посока. Така че ние е, с удоволствие и с интерес ще работим в следващите няколко седмици, за да може плана за инвестиции да отиде във вярната посока и е, целите 2020 да бъдат е, вплетени в ЕФСИ, в фонда структурни стратегически инвестиции. Защото в противен случай тази стратегия за 2020 няма да има легитимността, която ние търсим в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, Лаура от е, ЕФТИНИ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. С няколко коментара ще започна. От няколко е, години, че економическата криза е, се вихри и води до наистина социална катастрофа почти. Въпросът ми е защо винаги говорим за такива дългосрочни проекти. Е, колегата, колегите преди мен похвалиха този план, защото той съдържа един елемент на неотложност, на спешност. Колкото до мен, е, когато говорим за неотложност, е, трябва все пак да имаме някакви срокове. Какво е неотложно? И не можем да очакваме ефекта от този фонд след 10 години, например. Така че трябва да се маркира и рамката, времевата рамка за действия по плана. Приветстваме значението, което се отдава на инвестиции в създаване на работни места. Това ще ни помогне да решим проблема с безработицата. Но защо толкова се набляга на фирмите с по-малко от 3000 служителя? Трябва ли да конкретизираме точно кои предприятия трябва да са обект на тези мерки. Когато говорим за малки и средни, микрофирми, е, стартиращи от млади хора, но е, се говори също за инфраструктури и крупни проекти, но не това ще реши е, проблемите в кризата те няма да променят е, ситуацията в отделните държави членки, особено там, където економиката се върти около малки и средни предприятия. И когато говоря за малки и средни, преди само тези с по-малко 3000 работници. Говоря за фирмички с по 40-50 души в много страни. Това са а, е, фирмите, които би трябвало да се възползват най-много от този план. сега питате ни е, за структурните реформи. Това ли очаквате от държавите в затруднено положение? Да провеждат структурни реформи? Това ли е всичко, което искате от тях? Същевременно, е, ние е, пречим на тези страни в затруднено положение да получат този тласък към економически растеж и възстановяване не можете да продължите да, да, да ни призовавате да, е, да ограничаваме, урязваме бюджета и да правим структурни реформи, като ни пречите всъщност да дадем положителен тласък на економическото е, възстановяване. Нещо друго. Тук е, се говори за повишени инвестиции. Сега, наистина, много често е, е, трябва да се дадат възможности на, на хората, които имат добър проект, добра идея, но нямат средства и би трябвало да им предоставим възможност да реализират е, тези си проекти, този си проект. Разбирам, че една експертна комисия ще подбира проектите, които заслужават подпомагане. Добре, това е добре, но Нека в тези комисии да не са е, само финансови експерти, нека да са хора от реалната економика, хора, които работят е, в е, различни сфери, имат опит от различни сфери. Нека това да са хора, които са запознати с е, реалността на економическия е, живот, с економическите реалности. държавите членки ще предоставят е, фондове, ще се ползват от е, е, ЕФСИ. Но какво ще получат замяна? Да, по, някои от постановките са абсурдни да се иска от държавите членки да е, подхранват ЕФСИ с съответни средства, без да имат гаранция, че някои от средства ще отидат към тяхната страна. Тогава какъв е смисъл държавите членки да, да, да, да внасят е, в е, средства в този фонд, без да имат гаранция, че ще получат нещо? Много често е, има добри, хубави проекти, и колкото по а, така силно вкоренени са в а, приземени към съответната реалност, толкова по-добър ще е ефект от тях. Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика за много добрия доклад. Смятам, че трябва ясно да се чуе, че имаме добър шанс а, е, с това, което е започнала Европа, Европа е, е, комисията Европа да получи един социален об, облик, образ. И като преждеговорившите обаче е, ние не сме готови да правим само реформи. Ето Португалия, Испания казаха, това са страни, които вече са направили реформите и сега очакват растеж. Е, и ако е, е, това обаче е свързано с средства. Трябва да внимаваме само да не е, говорим празни приказки и да трябва да имаме добри проекти и е, разбира се, е, каза се, че ще има комисия, в която да се включат хора с опит, които са политически неутрални, независими, при избора на проекти, които обаче да не е, водят до разпиляване на средства, а да внимават е, тези средства ефективно да се, е, да се насочат така, че да има ефект от тях търсим по-голяма заетост. Разбира се, по различен начин можем да наричаме нещата, но ако погледнем малките и средни предприятия, има много предприятия, които е, нямат тези 5 или 10 годишни планове. И ми се иска да знае как ще става, е, е, на къде ще вървим нататък. Това е не по-малко важно и смятам, че в този доклад трябва да, да се наблегне на това, че добрите, качествените работни места трябва да се, трябва да се създават, но и запазват качествени работни места. Нещо друго. Е, някой каза, че трябва да предпочитаем страните с по-голяма безработица. Е, тук трябва да, сме, да се обединим около друго. Регионите в отделни страни, дори отделни е, държави, селища, които са, да бъдат приоритизирани и да имат преимуществено отношение това се отнася Германия, в Северен Рейн, Вестфалия, безработицата е стигнала драматични нива и независимо от страната, по-скоро региони, в които има засилена безработица, те трябва да имат приоритет. И последно, смятам, че е важно е, социалните партньори и гражданското общество да бъде въвлечено в е, е, това. Това е една област, която не трябва да повтаряме мантрата, една и съща мантра, а просто да, да отстояваме тази позиция неотклонно и безкомпромисно. Е, общо заето смятам, че този доклад е добра предпоставка за по-нататъчна работа, въпреки няколко критични бележки. Смятам, че в крайна сметка ще имаме резултат, е, който да докаже, че си е струвало усилието. Благодаря, господин Хавен Лопес. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la ponente el eh, trabajo elaborado para llegar hasta aquí. Благодаря. Първо да благодаря на докладчика за свършеното до тук работа. Няколко коментара. Най-релевантният аспект на ЕФСИ е да се промени е, начина по който се говори в европейски институции, е, риториката. Пет години е, само е, урязахме бюджетите, затягахме коланите. Сега институциите признават, че кризата е, е криза и на търсенето и се превръща в социална и дори и политическа криза в е, е, някои страни. Това е една малка стъпка, но е, малка стъпка във вярната посока. Просто да се помени е, отношението към проблема. Но пък бързам да а, е, кажа, че е, сме сблъскани с обективни ограничения а, е, и с проблема как да насочим вниманието си. Ограниченията се отнасят преди всичко до е, самото изграждане на фонда и до липсата на механизми, нямаме структура за създаване на такъв е, фонд. Ако държавите членки желаят да влагат в него, да инвестират такъв фонд, окей, но могат да решат и да не го правят, е, което ще означава, че няма да имаме приходи, той няма да може да бъде подхранван и е, разбира се, въпросът е сложен но ако замислим добре структурата, Ако сега държавите щедро внасят, да кажем, 20 милиона и очакват да получат 30, е, е, това, което казват експертите е, с мултиплициращия ефект, ако това се случи, добре. Но колкото да липсата на добри проекти, имам няколко бележки. Комисията, всички сме съгласни, че трябва да се съсредоточим върху проекти, които са свързани с регионите с най-голям безработица, не страни, а региони. Разбира се, работните места, които трябва да създава, трябва да са дългосрочни и качествени, всички сме съгласни. При оценка на проектите трябва да имаме преди две неща. Първо, фондът не трябва да се използва за неща, които вече са предвидени за финансиране или които ще поеме частния сектор. Защото ако е, това стане, тогава е, могат да се, е, значи ще се използват публични средства, за да се гарантират частни инвестиции. И затова трябва много добре да внимаваме, да не изместим или да не предотвратим допълнително инвестиране, което е възможно. Не можем да. Всичко, което трябва да направи публичната администрация, е всъщност да гради инфраструктура, която се ползва за различни цели, но а, когато говорим за частни инвестиции, основният фактор е печалбата. И а, един фонд, който ще зависи и от частен капитал, ще изисква, разбира се, възвръщаемост на инвестициите. А трябва да има и механизъм за надзор за проследяване на това, което се случва с проектите. И това трябва да се предвиди максимално бързо, защото, както казаха мнозина колеги, е, нещата не търпят отлагане. Какво ще кажем, например, за Испания и структурните реформи там? Това, което се случва в моята страна е следното. Испания излиза от кризата, но населението не излиза. И там е проблемът. В много страни е, се казва, че те преодоляват кризата, но населението въобще не усеща това. И благодаря, Гион Балас. Euh, благодаря. Аз е, ще бъда по-кратичък, защото колегата Лопес каза много неща. И то все в духа на това, което казваше докладчика Сянка. Искам само да кажа, че свършената работа от докладчика е много, много добра и дебатът е много конструктивен. И а, наистина има консенсус относно нуждата от инвестиции, особено с а, някакъв обществен елемент. Преди известно време не мислехме така, така че мисля, че сега вече има един напредък на економическата мисъл при нас, но а, властта, която избира проекти, това е най-важното в случая. Тоест, кой има властта, правомощията да избира тези проекти, по какви критерии и как се контролира тази власт. И дали комитета на експертите има властта. Не съм много сигурен. Или пък банката, Европейската банка за инвестиции. Но ако експертите имат това право, те не могат да бъдат с еднакви компетенции. Ако вземем само економисти, или пък само специалисти по иновациите, без да включим, примерно, хора, които познават въпросната територия, където ще се осъществява даден проект, или пък някакви специалисти, свързани с екологична, с индустриална екология, или пък е, експерт по социалните въпроси, не знам как ще напредваме. И именно за това тази наша комисия трябва да настоява да има в този експертен комитет представители на а, а, работещите, които познават този свят. И нещо друго, нещо, което трябва да предложим в съображенията, така както беше казано от колегите, а, именно, поне е, за мен, има нещо фалшиво в логиката. Когато се казва, че първо трябва да се направят структурни реформи. Първо трябва да се дефинират тези структурни реформи, какво представляват те. Едновременно с това ни се казва, че трябва да имаме бюджетна отговорност, т.е. бюджетни ограничения, с други думи. Как искате да правите реформи, ако не можете да ги финансирате? И цялата економическа история ни показва, че точно в този момент, когато трябва да правим реформи, именно тогава трябва да имаме интелигентни бюджетни политики, а не ограничаващи политики. И в изменение 1, към съображение 2, логиката дори се осложнява, защото като че ли първо трябва хубаво да затегнем коланите и едновременно с това да правим структурни реформи, които пък обаче трябва да означават гъвкавост на пазара на труда и едновременно стои да има инвестиции. Добре, а, ако това наистина работеше, еврозоната ще да бъде в перфектна форма. Нали това направихме вече в другите страни? Докато виждаме, че не работи така. Трябва да имаме един микс, да имаме една политика на инвестиции, която да подпомага политиката на реформи. Иначе просто не виждам как ще се случат нещата. Така че това изменение към съображение 2 ме тревожи. Благодаря. Нещо да добавите? Благодаря. Благодаря за вашите коментари и за вашите забележки, колеги. Извинявайте, няма да успея да отговоря на всички ваши коментари. Вече закъсняваме с времето, така че ще се спра само на няколко коментара. Госпожа Родригес, а именно идеята за платформа. Е, това е ключов елемент. Партньорите, образованието, научно-изследователската, развойната дейност, тези партньорства трябва да бъдат допълнени с а, участието на местните власти. Това ще бъде най-доброто допълване и ще създаде а, е, работни места. Относно казаното от господин Герига, мисля, че географските критерии не са най-добрият избор. Искам комисията да помисли за евентуалната идея за зони. Казвате ми, че това не са регионите. Регионите не, не е задължително да имат трудности. Напротив, аз бих казала, че точно регионите нямат достатъчно частни инвестиции. И трябва да се съсредоточим върху добри проекти, да ги изберем качествено. Госпожа Агея, казахте, че не може да имаме проекти в дългосрочен план. Но по определение това е фонд за 3 години, така че не може да имаме дългосрочни проекти, а по-скоро краткосрочни кои... проекти, които да се реализират качествено. И идеята да се дават парите на хора с добри идеи, с добри проекти, това е което вие казахте, но не всъщност от това се интересуваме ние. Ние искаме да стимулираме регионите, където няма въобще проекти. Нещо друго относно компетенциите на експертите, които ще се занимават с селекцията. Не забравяйте, че Европейската банка за инвестиции ще се занимава с изборът на проекти. Ние трябва да се средоточим по-скоро върху съвета, върху консултативната функция. Тези експерти ще подпомагат създаването и представянето на проекти. Но не знаем дали тези съветници ще бъдат достъпни за всички региони, където ще се реализират проектите. Смятам, че както Европейската банка за инвестиции, така и Европейската комисия трябва да следят тези съветници да са достъпни и а, качествени. Благодаря ви за всичките забележки и а, очаквам с нетърпение сътрудничеството ни. Благодаря, казва председателката. Когато започнахме това заседание, аз поисках думата и попитах дали искате да отсрочим едно от гласуванията, а именно по ETF. И това е а, е, е, писмото на Мори Дюкро. Съгласихте се, но нямаше кой знае колко ученове тук, а сега новодошлите имат противоречия и не искат да а, отлагат гласуването по този текст. Те искат да гласуват и по двете писма и в такъв случай ще гласуваме тъй като сме готови за гласуването, но НП поиска отлагане по второто писмо. Не писмото за, на Луфсхан за техник, а второто. Но тъй като, нека, тъй като има две мнения, нека да видим кой иска да гласува и двете писма днес. А колко искат да се отложи второто писмо? Гласуваме и по двете писма днес. И, както винаги, имаме електронно гласуване. Yes. Uh, the... Започваме с, с писмото на Lufthansa Technik. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. И сега писмото Мори Дюкро. Моля гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. On... Сега стигаме до точка 5 от дневният ред дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване. И ще дам думата на докладчика господин Ленърс. Заповядайте. Благодаря. Няма да повтарям заглавието, много е дълго. Но Искам първо да кажа, че трябва много ясно да дефинираме какво са тези институции за професионално пенсионно осигуряване. И също да последваме работата по Зелената книга и Бялата книга за пенсиите. Много е важно да а, направим а, това уточнение тук, а именно, че тези фондове са за социални цели и а, че имат за цел точно да осигурят ползи и да гарантираме, че ползвателите ще имат в крайна сметка добра пенсия в края на трудовия си стаж. Тясното сътрудничество между работодателите, служителите и институциите е много важно и трябва да бъде разгледано като водещ принцип в тази директива. Основната цел на директивата е да, да улесни разработването на тези схеми за пенсиониране. Това е ключов елемент, особено в настоящата економическа криза. Непрекъснато се поставя натиск над пенсионните фондове и виждате, че има все по-нездравословен баланс между хората, които работят и хората, които се пенсионират. И а, в държавите, а, разбира се, а, въжи първият стълб на пенсиите. Това, той е много важен стълб, но смятам, че ако намалим натиска върху бюджета в дългосрочен план, това ще бъде много добре и това може да стане като а, стимулираме развитието на пенсиите по втория стълб. За тази цел а, е много важно пенсионните фондове да имат много високи стандарти. Адекватност, надзор, информация, трън, прозрачност, управление, това са измежду основните елементи. И смятам, че е много важно да а, привлечем доверието, да постигнем доверието на хората, те да вярват в тези пенсионни фондове, за да могат да инвестират в тях. И да направим дори повече. А, трябва да превърнем този елемент в един от приоритетите за Европа. И дори повече. Много е важно комисията да играе важна роля – изграждайки сътрудничеството между правителства и социални партньори в държавите членки, за да видим как ще го постигнем. И също призовавам работната група да разгледа проблемите около пенсионното осигуряване и да види как да мотивира държавите членки да правят повече. Комисията предлага четири специфични цели, първо да се махнат финансовите бариери при трансграничните подобни транзакции, даване на ясна информация, добър надзор. И аз подкрепям този подход наистина смятам, че трябва да се осигури прозрачност и безопасност на национално ниво, но трябва да видим какво да се направи на международно, на европейско ниво. В парламента и в тази комисия ние винаги сме казвали, че пенсионните системи са дълбоко интегрирани в а, начина на мислене и в бита на всяка държава. Пенсионните системи са свързани с националните пазари и закони на труда, данъчното облагане, така че смятам, че единен подход за целия Европейски съюз няма да ни помогне да постигнем успех. Много е важно държавите членки да имат достатъчна гъвкавост, да им оставим тази гъвкавост. Нашата цел Нашата съвместна цел е да гарантираме, че пенсионните им фондове ще отговарят на традициите на съответната държава. Едновременно с това да не представляват пречка за нови процедури, за иновации в тази област, така както вече става в някои държави членки. И Относно принципа на субсидиарност, това не означава да се прехвърлят и отговорностите. И смятам, че не можем да даваме, да правим такава голяма стъпка и да даваме делегирани правомощия на комисията, защото влизаме в националните компетенции относно пенсиите. Трябва да сме много внимателни и много деликатно на ситуацията. И също да не забравяме, че а, тук ще стане така, че ще създадем твърде много регулации с много детайли. Нека да се доверим на държавите членки. Техните институции вече имат традиция за даване на пенсии на тези пенсион, в тези пенсионни системи. Така че мисля, че ще бъде много странно да се ограничат тези пенсионни системи в един документ от 5-6 страници. Мисля, че трябва да оставим гъвкавост на държавите членки, така че а, те да решат какви процедури да изградят, да приложат на практика според това, което функционира при тях. И в заключение, това, което се опитваме да направим, е да намерим правилното равновесие между едни добри високи стандарти на европейско ниво, за да гарантираме, че хората и държавите членки вярват на системата и че а, тези хора могат да участват в тези допълнителни стълбове и да са сигурни, че ще е, са им гарантирани пенсиите. Но временно с това да оставим достатъчно гъвкавост на държавите членки, за да коригират и прилагат европейските насоки спрямо националните традиции и данъчните си закони. Благодаря. Благодаря, Йоаким Шусте. Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към преждеговорившия колега по няколко въпроса. Мисля, че това е добро становище, добър е, проект получаваме от Елена. Според нас обаче един много важен е, е въпрос, е, е, принципен, е, а именно е, при е, осигуряв, осигуряването не става дума за финансови е, вноски, е, социал, не финансова услуга, а социална услуга. Тук вече държавите членки имат различни традиции и тук вече трябва да видим къде са граници на европейското регулиране и това, което предлага комисията в момента е, в много отношение е положително, но ми се струва, че по някои неща, в някои е, аспекти е, се набляга на е, изграждането на вътрешния пазар, а не това е основната ни цел в случая. Това означава за нас, е, че би трябвало да внимаваме е, изискванията от е, е регламент 2, състоятелност 2, е, е, е, да, да се вземе предвид също и разпоредбите на държавите, които попадат в националните компетенции, да, бъдат, да продължат да въжат, да не попадне това в сферата на европейското регулиране, защото ако наистина е въведем принципите на финансовото регулиране, ще подкопаем, ще отслабим позициите на предприятията вместо обратното, което всъщност искаме. Има обаче и именно този регламент 2 това е възможност да промени някои от разпоредбите там и е, това предложение е в тази посока. Още нещо, което за нас е проблематично, това, което се предлага в е, текста на комисията, е да се отдалечим от принципа на е, е, е заетост, принципа заетост като е, е, е държавата по происход, това е нещо, с което не сме съгласни. Има и други аспекти, които не разбираме много добре, не разбираме какво точно се иска и очаква. Иначе е, наистина има достатъчни е, поставени граници, за да не се стигне до спекулации. Общо взето предложението на комисията е приемливо, можем да стъпим върху него, съгласни сме с много от нещата залегнали в него и се надяваме, че в следващите процес на дискусии можем наистина да изработим едно добро становище, за да постигнем това, което е важно според нас, а именно е, този вид пенсионно осигуряване да, да не бъде финансова услуга, социална услуга, да бъ, има съответните ограничения на хармонизацията на европейско равнище е, и много внимателно там, където ще има хармонизация, да се спазва принципа на субсидиарност. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин Герике от ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Сега при тази е, законова уредба е, би трябвало да търсим повече сигурност за предприятията и е, семействата. В аз бих искал тук да представя становище на моята група. Е, приветствам доклада на е, колегата от е, НРП. Това е нещо, което и комисията предлага в нейната директива и това заслужава нашето одобрение пенсиите, професионалните пенсии, пенсии не са а, финансов продукт. Това са едни социални услуги, на които е, може да се да разчита е, и работодателя и е, е, работника. Е, би трябвало пенсиите да бъдат, е, е, би трябвало да говорим в случая за едни е, разумни, устойчиви пенсии, на които на нива, които са гарантирани и на които може да се разчита. Нашите професионални пенсии би трябвало да се засилват, вместо да бъдат блокирани. И това е целта на занятието. Е, би трябвало да ограничим бюрокрацията. Който се занимава с пенсионно осигуряване в Европа, знае колко различни са моделите в отделните държави членки. Един конфекционен модел не може да ни свърши работа. би трябвало да имаме документ, е, който не би трябвало да изготвим документ, който всъщност да засегне отрицателно е, пенсионерите или да натовари е, с преклено бюрокрация пенсионните фондове. Аз наистина се надявам да проведем една конструктивна да, да, дискусия, да работим конструктивно с докладчиците и докладчите в сянка, за да се получат и положителни добри резултати и за пенсионерите и за техните семейства. Мариан uh, Харкин Благодаря ви, госпожа Харкин от името на АОТЕ. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, аз не съм в състоянието да направя коментар сега. Ще говоря а, с докладчика по-късно. Извинявам се. Е, е, Благодаря от името на ГУЕ. Има ли някой в залата? Да, госпожа Гонсалес, заповядайте. Hola, <clears throat> muchas gracias. Buenos días. Eh, Благодаря ви. Добър ден на всички. Смятам, че всички сме съгласни, че управлението и прозрачността на пенсионните фондове трябва да бъдат подобрени. Извинете, казва председателката. Може ли да седнете на съседния микрофон и да използвате него, защото преводачите не ви чуват? Ahora sí. <laughs> This is great. Thank you. Perdón. <laughs> bueno, buenos días. Decía que... И така. Казвах, че е, всички ние бихме искали управлението и прозрачността на пенсионните фондове да се подобрят. Не трябва обаче да се стига до прикрита приватизация. А ми се струва, че на някои е, тази идея би им се харесала. Публичните а, пенсионни фондове не са благонадежни в дългосрочен план, ни се казва, и за това а, трябва да се приватизира а, публичния сектор. Аз не съм съгласна с този аргумент. Не може винаги да се изтъква този аргумент, а именно, че ако нещо а, е публично, то то не е ефективно в дългосрочен план. да приватизираме а, този пенсионен фонд би означавал да приватизираме нещо изключително важно за качеството на живот на хората. Хората, които вече не са в активна трудова възраст. А определено смятам, че тук се правят опити за приватизация. Разглеждат се действащите пенсионни фондове. пенсионни фондове, които а, много често примамват хората, защото хората смятат, че по този начин осигуряват бъдещето си. Нуждаем се от пенсионни фондове, които да осигурят на хората до края на живота им определено качество на живот. Много хора в Испания преживяват много млади хора в Испания днес преживяват благодарение на пенсията на бабите и дядовците си, защото не могат да намерят работа. Напомням ви, тук на карта е поставено бъдещето на цялото ни общество. Благодаря ви сега, господин Томас Ман. Благодаря, благодаря също на Ярун. Наистина много доклад е изготвил е, именно постигнато е, е, да е амбицията, която си си е, заложил да се постигне баланс е, подкрепям е, е, повечето от казаното, но не съм съгласен с това, че именно това осигуряване е вид прикрита приватизация. Това е една доброволна услуга и много важно е да се има предвид това. Сега каза се, че трябва да дадем възможност на е, пенсионерите да имат тази е, сигурност е, и това се иска от държавите членки, но в някои държави членки не е така. Е, Имам, е, правил съм доклади в парламента в последния път в комисията ЕКОН и е, там се стигна до извода, че е, не можем на един глас да говорим всички, за съжаление. Е, колко е важна темата на професионалното пенсионно осигуряване в Германия, Великобритания е, е ясно, е, в контрол, системата за контрол е много по-силна в Великобритания. Тук също има различия. Не трябва да забравяме различните национални традиции които и, и схеми, които са били успешни до тук. В Германия, например, става дума за 460 милиарда евро в тези фондове. Може да си представите е, какво, е, за какво говорим. Тук не, не говорим за някакви дребни суми. А доклада, който готвим, наистина засяга много сериозна сфера и трябва да се наблегне и говорим за е, случаи за качество и за големи измерения. Е, тук не става дума за предлагане на финансови услуги. Отново е, Европейската комисия е, предлага грешна постановка. В ние сега е, в комисията какво се прави. Пет години един комисар работи по дадено усилие, след това го предава нататък и нещата не се е, променят. Е, едни такива временни частични решения се намират. Аз смятам, че тук става дума за една колективна социална услуга и нищо друго. И е, затова хубаво е, както, че, хубаво е, че докладчика казва, че става дума за преди всичко социални цели. Е, е този вид осигуряване има социални цели. друго, the holistic balance sheet, един пълен цялостен баланс, трябва да бъде постигнат по принцип е, е, ние се оказваме един троянски кон. Е, именно е, е това е начин да се прилага Solvency 2 към е, схемите за професионално пенсионно осигуряване, което е абсурдно. Ние разполагаме с информацията и средствата и съм съгласен с колегите, които се опасяват че нещата ще се бюрократизират твърде много. Имам мобилен телефон, всички ви имате. Би трябвало да приемете дадени условия за ползване. Има е, страници информация за това. Чел ли някой от вас? Въобще не знаем за какво става. Е, и често казваме, не, не приемам изменения. Тук е същото. Огромни, е, огромен обем информация за задълженията, десетки страници. Е, с цялото това е, професионално пенсионно осигуряване, което се от години, е, трябва наистина да бъде, е, е разбира се, е, квалифицирано е, по, допълнително е, но просто за всичко това трябва да знаем за какво става дума ако се каже един успешен е, модел имаме, който е, заедно работодатели и работещи са постигнали такава една успешна структура, не би трябвало да бъде разрушена и допълнително. Аз малко се разграничавам от колегата Шустер. При социал-демократите е, става дума за тези е, е, високо рискови инвестиции, е, които е, е, той спомена, господин Шустер. Е, мисля, че тези от нас, които са инвестирали в акции, например, ние бедните е, депутати, е, малкото дребните суми, които ни остават край на месеца, инвестираме в акции, те също е, носят риск. Всяка инвестиция обикновено е, има риск. Стоеността на инвестициите могат да паднат или обратното. И смятам, че е съвсем е, добре, може би трябва да помислим допълнително по това, но мисля, че и тази, този вид инвестиция е, е, е разумна. Е, да не, да не, да не подкопаваме успешните пенсионни схеми, защото те са добре премислени и отговорни, не би трябвало да ги е, поставяме под заплаха. В 300 е, милиардата план за комисия, е, в плана за комисията на стойност 3 милиарда се иска допълнителни инвестиции. В това искаме хора от пенсионната сфера да участват искаме доколкото е възможно да сведем до минимум риска, но при е, политика на нулева лихва е, на Европейската банка, нашите, нашите пенсионни фондове страдат. Е, ето защо трябва да се направят някакви изменения тук и се надявам, че ще дойде положителен сигнал в това отношение от господин Драги. Thank you, madam Благодаря, госпожа Ясовецка. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е удоволствие да разбера, че нашият колега се е занимал с темата – Неодавна госпожа Фон Ройтен се занимаваше с темата, но сега наистина оставам с впечатлението, че нашия докладчик има желанието да отбележи кратка напред. Това само доказва, че на темата се гледа на сериозно. Съгласна съм, че трябва да се занимаем с въпроса най-вече в случая, в който има и трансграничен елемент. Всички живеем в ерата на економическата крижа, криза. Извинете. Затова трябва да намерим подходящи условия за хората, които извършват трудова дейност извън своята държава. Те трябва да разполагат с надежден пенсионен фонд. Необходимо е да насърчим държавите членки да приложат и трите стълба, за да може системата да бъде по-стабилна. Смятам, че можем да осигурим необходимата сигурност, ако въведем добри пенсионни системи. А що се отнася до трансграничното измерение, качеството е от ключово значение. Необходимо е да намерим отговорно и благонадежно решение. По този начин гражданите ще имат доверие у нас. Тези, които са тези, които се доверяват на системата, ще продължат да го правят. Благодаря, благодаря госпожа Макентайр от ЕКАРЕ. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря горещо на господин Ленърс за извършената от него работа по доклада. Нека да ви напомня, че предишният докладчик по време на предишния мандат на парламента работи много по а, въпроса за пенсиите. От гледна точка на Нидерландия, Обединеното кралство, а, ние всички сме единодушни по въпроса. Аз подкрепям изцяло казаното от Томас Ман. Ние всъщност поставяме под въпрос необходимостта от по-нататъчно законодателство за институциите за професионално пенсионно осигуряване. Не е ясно дали действително има нужда от такова законодателство. да предположим, че има много критики от страна на националните парламенти по оценката на въздействието, а ние много държим на принципа за добро законотворчество. Затова се нуждаем от добре обосновано законодателно предложение и от оценка на въздействието, която да бъде спазена от Европейската комисия. Не смятам, че Европейската комисия адекватно е отразила принципа на пропорционалност. Обезпокояващо е, че тези допълнителни изисквания ще доведат до допълнителни разходи за системата. Схемите за пенсионно осигуряване трябва да финансират пенсиите на нашите работници. И тук изведнъж налагаме допълнително административно бреме. Обезпокоена съм и от това, че Европейската комисия изисква квалификации, съответните квалификации за доверениците на пенсионните фондове в Обединеното кралство пенсионното осигуряване се гради на доверието, най-вече от страна и на работодателите. Имаме и подопечни от страна на социалните партньори. И ако сега трябва да има само професионалисти в тези пенсионни фондове, аз мисля, че е добра идея да имаме представители както на работодателите, така и на работниците. да а, смятам, че това е добра схема. Разбира се, че принципа на субсидиарност също е важен. Както вече бе посочено, в различните държави членки има различно законодателство, така че не може да има едно решение за всички. Дали ще разширим законодателния акт от 30 до 80 разпоредби, за да включим законодателствата на всички държави, според мен това би означавало да тръгнем в погрешна посока. Пример. В Обединеното кралство започнахме автоматично записване към схема за пенсионно осигуряване. Това не означава, че искаме да направим повече, за да накараме държавите членки да се задвижат. Не, мисля, че това, което се случва до момента, е добро и съм обезпокоена от а, включването на изискванията от Insolvency 2 през задната врата. Трябва да гарантираме, че това няма да се случи. Следващото нещо, което бих искала да добавя е следното. Винаги съм подкрепяла пенсионното осигуряване по трети стълб – на този стълб се гледа е с много по-добро око в Обединеното кралство, отколкото в другите държави членки. Но пенсиите трябва да се използват добре. Те принадлежат на съответните а, субекти. И ако този субект смени държавата си или фирмата, и ако в тази държава или фирма или в този различен град има същата пенсионна схема, то тогава работника просто отново ще бъде в нея. Просто използвам тази възможност, че обсъждаме пенсионното осигуряване, за да повдигна някои въпроси, но иначе подкрепям казаното. И отново бих искала да благодаря на докладчика за свършената от него работа. Благодаря. Благодаря, господин Ленърс. Искате ли да добавите нещо? Заповядайте. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на всички колеги, които се включиха. Имаше широко е, единодушие по отношение на това какво означава институция за професионално пенсионно осигуряване. И по мое мнение това е една много добра основа за нашата дискусия. Някои колеги, господин Макентайер, господин Шустер, говориха за Solvency 2. Напълно съм съгласен. В нашата комисия трябва да бъдем предпазливи и да внимаваме е, качествените изисквания по Solvency 2 е, да не бъдат включвани тук през задната врата. Но ще дообсъдим този момент по-подробно за в бъдеще. Спомена се, че не се нуждаем от нов законодателен пласт. Трябва да внимаваме да не се стига до допълнителна административна тежест или до отежняване на бюрокрацията. Всички тези разходи, които се добавят към пенсионните фондове, в крайна сметка ще бъдат понесени от членовете на пенсионната схема и от нейните бенефициенти. А нашата парламентарна комисия би искала да гарантира, че ще имаме законодателна рамка, която обслужва по най-добрия начин интереса на държавите членки и на бенефициентите. Подкрепяме казаното от Томас Ман, както и казаното от госпожа Гонзалес – не трябва да се стига до скрита приватизация и да объркваме хората, които инвестират в бъдещето си. Това би било погрешно. В институциите за професионално пенсионно осигуряване а, правим така, че да е ясно, че всяка една такава схема е допълнителна към схемата по първи стълб. Пенсиите по първи стълб са много важни във всички държави членки, за да може да се осигури е, надежна пенсия на всички хора. Но тези институции за професионално пенсионно осигуряване са изключително добро допълнение за работещите хора, защото по този начин може допълнително да се подобри качеството им на живот, след като навършат пенсионна възраст. Затова е важно да не забравяме ползата от тези институции. Очаквам с нетърпение да работя заедно с всички колеги. Благодаря за направените коментари. Очаквам да обсъдим предложението по-подробно. Благодаря. Крайният срок за измененията 19 март и ще се гласува на 16 април приемането в нашата комисия 28 май и е в ЕКОН ноември тази година. Така както всички знаете, това предложение е, е част от предложението за промяна и в новия вариант на текста за вече съществуващата е, директива. И това е отбелязано с сиво в е, предложението на комисията, с сип шрифт. Нашите изменения ще е, ще отговорят на, надявам се, на предложенията на комисията. А сега точка 6 от дневния ред. Също толкова интересна, колкото пенсиите, а именно те тип. И тук ще дам думата на докладчикът Мариан Харкин. Е, благодаря. Една-две общи бележки първо. По принцип аз съм за търговско споразумение с е, САЩ и от е, политическа и стратегическа гледна точка това е разумно. Аз е, съм от страна, която има малко отворена економика, така че ако не търгуваме, няма да оцелеем. Ние също търгуваме много с САЩ, но търговията не е цел, само цел. Трябва да има и други ползи от търговията, не чисто економически. А, и не, е, това не се не е, постига това предложение за е, търговско споразумение. Колкото до е, Канада и споразумението с нея, до голяма степен там нещата свежаха до е, намаляване на е, митата, но тарифните бариери с САЩ са значително занижени, така или иначе. Така че този договор трябва да е различен. Както казах, трябва да търсим достъп до пазарите, обществените поръчки, но и регулаторно, и, и сътрудничество между регулаторите. Тук и устраняване на технически бариери към търговията. Би трябвало да е, насърчаваме устойчивото развитие чрез търговия, като защитаваме правата е, на труд и околната среда. Е, трябва да насърчаваме свободна, лоялна конкуренция и да търсим начини за решаване на спорове в рамките на това споразумение. Вчера бях домакин на една конференция в парламента на тема ТИТИП. Е, няколко души е, нямаше изненада, че е, има толкова голям интерес е, в тази тема. Е, все пак това е нова, е, нещо ново и парламента, благодарение на Лисабонската е, кия договор, вече има по-сериозна роля. Е, това привлича толкова голям интерес допълнително, но и е, интересът се дължи на това, че тук не става дума просто за продажба и покупка на стоки. Тук се въвеждат е, стандарти на труд, е, е, трудово законодателство, поддържане на европейски социален модел и е, запазване, устояване правата на държавите, членки да регулират това отношение. Е, Както казах, е, много важно е това споразумение, но съдържа и доста потенциални рискове. Един от е, тези е, проблеми е въпроса за Института за решаване на спорове арбитражнията инстанция. Имаше, е, заслужава се съпрочение едно изречение от цента с споразумението с Канада, където се казва, че е, между държави като Канада и, е, и държави членки на ЕС с високо развит правни системи, мисля, че местните, съществуващите съдилища и институции за решаване на спорове са най-удачните е, места за решаване на спорове. Е, наистина, е, в проведахме и публични консултации, където обществеността имаше възможност да даде е, мнението си по е, режима за арбитраж. Всичко това трябва да се вземе предвид, когато вземаме решение. И накрая, преди да е, се спре на някои подробности в становището, става дума за 500 знака. Ограничена съм в обема, затова само най-общите неща. Очаквам, разбира се, вашите предложения за изменения има и въпроси, може би, които не съм засегнала, които трябва също да бъдат включени тук. Мисля, че от моя подход е да търся решения и начин това да проработи и е, да видим как можем да е, се справим с някои конкретни проблеми, които ни чакат. Сега по някои конкретни въпроси в самото становище. Говорих за това, че ТТИП трябва да даде значителен положителен принос, създаване на повече и по-добри работни места. Въпросът за повечето работни места. Виждаме, че комисията е направила проучвания, използват е, е, специална техника на моделиране. Е, прочетах ви го, но не си представям точно как работи. Само знам, че ако, например, е, ако внесеш в системата, въведеш различни цифри, получаваш различен резултат. И от тук е, при, е, очакванията за заетост, търсене, предлагане са различни. И това е един от нашите проблеми тук. Европейския научен център към парламента си свършил добра работа като е, е огледал е, в е, детайли е, доклада на комисията и много полезно, много добре и малко критично анализира залегналото в него. Но, както казах, има различни доклади, различни анализи и резултатите, които те е, предлагат, са различни. Е, за някои споразумения, като нафта, например, реалната полза е надценена, е, хубаво е, ако имаме някаква сигурност, ако е, можем да, се, да сме спокойни, че да е, работим с е, достоверни е, цифри. Е, са най-добрата ни оценка, независимо от къде е, идват те, е, дали от е, по, негативно или от е, положително мислещите. Е, аз също говоря в е, това становище за загубата на работни места и е, като слушам казаното от комисията вчера, например, на конференция, е, тъ, комисията говори за фонда за е, е справяне с е, трудностите на глобализацията. Моят коментар според мен, е, моят коментар в случая е, че ако фонда е съкратен е, с две трети, урязан с две трети, ще е добре, ако той ни стигне да решим текущи въпроси, а по никакъв начин не можем да си мислим, че ще, е, ще е, може да покрие някой от е, проистичащите от ТИТИП проблеми или осложнения. Значи, ако ще трябва да решаваме проблема с загубите на работни места, трябва да погледнем по-далеч от фонда за преодоляване на проблемите от глобализацията. Сега комисията смята, че отрасли, които са ориентирани към износ, е, е, по-вероятно е да създават е, по-висококачествени работни места. Приемам го по принцип, но ако погледнем така в недалечно минало за увеличаващата се безработица и особено младежката, тенденцията не се потвърждава. В становището говори и за амбициозни търговски е, стандарти за устойчиво развитие. Е, звучи хубаво като фраза, както казах, но трябва да, да, да я напълним със съдържание. Какво да направим, за да тя да, да, да бъде е, нещо е, е, превърнато в практика, а не да остане на хартия. Колкото за равенство между половете, мисля, че е, е, САЩ не бърза да ратифицира всички конвенции на е, МОД. Някои са ратифицирали, не всички, но трябва да потърсим е, да, сходни позиции в това отношение също. Друго, условното измерение, там където раз, възникват трудови спорове или са накърнени такива права, Говорим за равно третиране на инвеститорите, дали трябва да разгледаме този конкретен въпрос, когато говорим за правата, правото на труд, е, не знае. Колкото до е, условията на труд и социалните условия, те трябва да бъдат интегрирани пълно в е, всички клаузи, в клаузите на това споразумение, а не само да се съдържат в главата за устойчиво развитие. Говоря в установището и за ролята на гражданското общество, трябва да добавим и социалните партньори. Разбира се, каквато и роля да имат те, тя винаги е смислена Говоря и за правото е, да се гарантира е, напълно е, правото, да се запази правото на Европейския съюз да организира и да заложи такива стандарти за е, качество и да е, управлява и регулира е, тези проблеми тук е, е, трябва да внесем нещо положително в е, това споразумение. Това ще бъде нашия принос към него, чисто европейския. Трябва ни, сега когато говорим за списък положителен и не, трябва да конкретно да кажем какво включваме, когато е негативен, какво изключваме, когато става дума за нови услуги, нови фондове. Тук нещата остават в една сива зона е, знаете какво се случва, когато имаме неясни формулировки и сива зона. Е, тъй като въпросът е доста, доста деликатен, според мен е, положителният списък е така най-малко двусмислен клаузата за стил също и това трябва да разгледаме. Подкрепям да се предложението за такъв отвърлянето на институт за арбитраж, за решаване спорове в този му вид, но някакъв, някаква форма за решаване на, на спорове, някаква инстанция, институция ни е нужна. Трябва наистина да потърсим решение на въпроса. Съвсем накратко. Огледах някои от документите от службата за изследвания на е, парламента по е, този институт за спорове. От 9 до 12 всъщност е, от 0 до 500 дела са разгледали. В повечето случаи се отнасят те до латиноамерикански страни и голям брой с происход САЩ. 59 обаче е, европейски е, дела има, т.е. и ние спорим помежду си сравнат. Е, един, едно дело арбитражно, е, разходите са около 8 милиона долара. Е, ако е, е, имаме ситуации, в които банки, инвестиционни фирми, хедж фондове предлага да инвестират в дела, в подобни арбитражни дела. Нямаше да го повярвам и ако не бях го видяла написано, като са готови да поемат срещу дял от 20-30% от сумата, която ще се получи при е, компенсации, е, при спечелване на делото. Е, наистина трябва да намерим, очевидно това е една област, в която трябва да намерим решение. Мисля, че това е общо взето. С интерес очаквам да чуя какво имате да кажете вие и очаквам да работя по документа. Благодаря за интересното въведение в дискусията. А сега Романа Томш от НП. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на госпожа Харки, нашия докладчик, за осъществената работа. Без съмнение, Става въпрос за много обширна тема и също много важна тема с тъй тип споразумението бихме могли да повлияем на ситуацията с заплатите на работещите в целият Европейски съюз и смятам, че тук в нашата комисия трябва да положим всички необходими усилия, за да сме сигурни, че европейските стандарти няма да бъдат а, накърнени или пък да бъдат влушени, защото нашите стандарти са много добри и трябва да направим всичко възможно, за да осигурим спазването на тези стандарти. Нашата комисия е, е част от а, важните комисии в тази област и смятам, че бихме могли да дадем истински принос в, по всички тези елементи, които трябва да бъдат взети предвид при споразумението тип. По-специално относно становището на госпожа Харкин. Тя представи първоначалната ни база за дискусии – Споделям нейното становище и смятам, че за в бъдеще ще е необходимо да се уточнят много неща и може би ще трябва да добавим и други точки, които трябва да бъдат взети предвид. И също в рамките на нашата група много ще следим за това, но все пак нека да се спра на няколко основни акцента – а именно консенсусните моменти в становището на госпожа Харкин. Мисля, че е много добре да се каже, че това партньорство трябва непременно да създава нови работни места. И тук а, съм по-скоро положително настроена наистина смятам, че е положително. И госпожа Харкин. Тя ни каза, че броят на местата е, дори ще намалее, на работните места ще намалее, ако не подпишем това споразумение. Така че трябва да изберем един положителен подход. Нещо друго важно, а именно да сложим акцента върху положителната роля на малките и средни предприятия. Този сектор е от жизненно важно значение за създаването на нови работни места. Вече много хора работят в въпросния сектор и трябва да се съсредоточим повече върху тях. Разбира се, трябва също а, а, погодбите на МОД да, и конвенциите им да а, бъдат залегнали в а, споразумението, защита на потребителите, здравето на работното място. И а, именно по тази причина ние не трябва да забравяме подобни елементи. Също да пазим социалните условия в Европа. И, и относно обществените услуги, да оставим свободата на държавите членки да решават. Разбира се, има и други евентуални подобрения, но смятам, че трябва първо да се запитаме какво искаме да постигнем относно а, решаването на споровете. Има положителни списъци, отрицателни списъци. Тук съм на същото становище като госпожа Харкин. Смятам, че положителните списъци са нещо много важно. Партньорството ще доведе до освобождаване, либерализация на, пар... на пазарите, но това означава също и че ще имаме повече уязвимост за някой. И в последствие, в рамките на нашата комисия. Трябва да следим за правата на най-уязвимите групи в нашето общество и да поддържаме и да следим за отношенията между работещите и големите предприятия. И също да помислим за а, социалната сигурност. Благодаря сега господин Шустер. Благодаря, госпожо председател. Но присъединявам се към преждеговорища в едно отношение. Е, ТТИП е, е, винаги сме се питали, е, е, изумително е наистина колко, колко е, е, оживено се обсъжда тази тема сред обществеността, може би защото наистина отдавна не е имало такова нещо. Е, и затова трябва да си зададем въпроса какво се случва, какво представлява е, това споразумение. Тук е, не, не, е, не става дума за това, че е, тук е, драстично ще се укрепят економически отношения между е, САЩ и Европейски съюз съюз. Ние имаме достатъчно е, сериозни е, отношения и на този етап. Въпросът обаче е да има е, положителен економически ефект е, всичко това, е, създаване на работни места и друго. Е, оттам вече е, обаче въпросът какви са и рисковете е, ние трябва много сериозно наистина да, е, да се замислим е, по ТТИП, но и да работим за него защото наред с е, е, при е, економическата либерализация трябва да заложим свет и е, съответните економически световни стандарти. Би трябвало да, се, да потърсим общи стандарти е, е, с САЩ, които са е, от е, световно значение. Това е важно и за европейските, за националните институции, и, но разбира се и за е, американския парламент и правителство. Затова много важно е да опитаме сериозно да заложим тези стандарти, защото альтернативата е, не е да се облагодетелстваме на дребно тук и там, защото в противен случай просто няма да има стандарти никакви и тогава глобалната конкуренция ще действа без никакви спирачки. Бих искал да представя нашето становище. В случай смятам, че водещата линия трябва да бъде възможността да се е, за политическа регулиране, демократичните принципи, принципите на право и ред, правото държава, те трябва да е, изпъкват е, във всяко отношение. Както каза госпожа Харкин, в... трябва от сега да видим как да осигурим това. Започва се, разбира е, е, се, с правото на е, работа, екологичните стандарти. Има неща, които трябва да удържим, да попречим, да, да, бъде занижен, да бъде занижени нашите стандарти в едно или друго отношение. И това е трудността. Не можем да гарантираме всичко 100% в е, правото на е, работа, е, е, заетост. Е, нещата стоят по различен начин в САЩ, отколкото при нас. Втората важна сфера е въпроса за съда, за този съд, арбитражен съд или институция за спорове сега на нас ни трябва, не трябва дали ни, е, не, въпросът не е дали въобще ни трябва такъв механизъм за решаване на спора между инвеститори и държава, а какъв е, трябва да изглежда този механизъм. Е, как трябва да изглежда. Според нас това са трябва да сме сигурни, че законовата държава, примата на закона трябва да са гарантирани. Не можем равнопоставеност пред закона не би трябвало да допускаме влизане през задната врата, заобикаляне на националните закони и не ни се иска да се решават арбитражни дела някъде на тъмно. Това е от общ интерес Разбира се, е, тези е, клаузите, клаузите стенд стил, не трябва да води до е, прекалена но Да регулирането не трябва да бъде само цел, в крайна сметка. И по въпроса за положителен и отрицателен списък, това вече бе отразено идеята, че трябва да има положителен списък е, и кои е, сфери да бъдат е, обект на дерегулиране е ясно, защото това ще... Въпросът не е, че този вид дерегулиране ще доведе, ще доведе до ползи за всички. Някои при някои на някои отрасли ще се отрази е, положително, някои ще спечели, други ще загубят. Това се отнася до работните места. Ето защо ни трябват механизми, да, които да тушират тези недостатъци. И, е, е, и още нещо в заключение – тъй като е, тези е, студии, тези проучвания в момента не са достатъчно е, убедителни, защото никой не знае кой бранш, коя тема ще бъде включена. Аз затова бих искал да предложа докато нямаме сигурност по въпроса, т.е. до края на годината, да се направи едно изследване, на което, на чието данни да можем да е, разчитаме и след това вече да, е, е да мислим за... Е, защото за структурните е, изменения трябва да се помисли отдалеч, преди да е твърде късно. Безсъмнено, предстои ни много интересна е, дискусия. Хубаво е да имаме наистина едно такова изследване с много точни данни и е, добре е да се споменава е, недосислено в текста, че трябва да се запази демократичните принципи на правовата държава. Благодаря, госпожо Макинтайер. Имате думата сега. Благодаря. Първо искам да благодаря на Мариан Харкин за доклада. Много трудна задача е толкова голяма, обширна тема да, да я съберете в нещо като а, 15 хили, а, 1500 думи. И така или иначе имаме много добра база благодарение на този доклад. Искам да се спра на четири основни области – да започнем с а, клаузите ISDS. А, получих а, един мейл, който ни казваше да не приемаме тези клаузи. Но мисля, че тук липсва недоразбиране, а, не, липсва разбиране от страна на публиката, на обществеността. Европейските държави имат нещо като 40 000 споразумения, които включват подобни клаузи. И от от 70, 1975 година имам, Обединеното кралство само е сключило 94 такива международни двустранни споразумения с подобни клаузи. Така че имаме около 2000 подобни споразумения с подобни клаузи, изключени на година от всички държави от Европейския съюз. И а, мисля, че е напълно разумно да имаме подобни клаузи и не бива да се страхуваме от тях. Следващата точка, която искам да коментирам е точка 5, ако не се лъжа, където госпожа Харкин с право говори за запазване на европейското законодателство за обществените услуги. Знам, че в споразумението СЕТА с Канада имаме изключения за обществените услуги и, и например, здравното, здравната система. Може би трябва да имаме подобни, подобни клаузи и тук, където да се покриват обществените услуги това, и да оставим тази точка на контрол на отделните държави членки. Приветствам също факта, че искаме да се спрем и на предизвикателствата пред малките и средни предприятия. Трябва да признаем, че има един а, изкривен ефект от тарифните и нетарифни ограничения върху малките и средни предприятия. И имам различно становище по параграф 9 по-скоро бих написала един отрицателен списък, а не положителен, така както е използвано в споразумението СЕТА. И наистина искам да имаме допълнителна дискусия по темата, но просто исках да спомена тук тази идея. Така или иначе, очаквам с нетърпение да работим с Мариан и да а, постигнем едно добро становище за тази комисия. Благодаря. Thank you. Благодаря. Госпожа Кари не е тук. Карима Дел и тя не е тук от зелените. Тициана Беги има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Искам да благодаря на а, нашия докладчица за свършената работа. Ще бъда много кратка. Аз съм член на тази комисия, но също съм член на комисията по международна търговия и съм докладчик в Сянка по т тип. Моята работа ми позволява да познавам много добре темата във всичките й детайли но ще направя няколко забележки само по компетенцията на тази комисия. Първо искам да кажа, че оценките на въздействието, поискани от комисията, надценяват предимствата и подценяват редовно недостатъците на това споразумение за нашата економика. Всички знаете този аспект, по който ние трябва да се изразим. Комисията се базира най-вече възоснова на тези евентуални предимства, но не говори за загубите на работни места. аз искам да се спра точно на тази тема. Тази загуба, следваща от те тип се изчислява на милион и 300 хиляди в Италия. Относно тарифните бариери, а, добре, комисията има много амбициозен сценарий, но се питам колко души ще намерят работа и колко ще се озоват на улицата без работа. Моделът за този анализ се базира на хипотезата за стабилна работа. Казва се че в, в краткосрочен план предимствата ще са по-очевидни, но в средносрочен и в дългосрочен ще има загуба на доходи и загуба на работни места. А ние не искаме това, вече сме в криза. Отрицателното въздействие според комисията ще бъде доста значително и дългосрочно. Ще има загуба на работни места без нови възможности. Ето това пише в доклад. И при излизането от криза те тип ще ни изненада. Според независими изследвания, международната търговия ще спадне с близо 40%, защото ще ни изместят Съединените щати. Представете си, аз съм една малко, е, малко италианско предприятие, което си продава продуктите във Франция. И ще си загубя пазара, защото а, е, ще ми измести американско предприятие. Това веднага ще се отрази на заетостта. Защо ни говорите за предприятия, за предимства за предприятията, за малките и средните предприятия, като всъщност предимствата ще са само за големите фирми? Казвате ни също, че а, нашите фирми ще имат достъп до, евро... до американския пазар. Не вярвайте на тези басни. Милиони души ще загубят своята работа и а, ще трябва нашата комисия да се намеси, когато защитаваме нашите е, граждани. И що се отнася до инвестициите? Представете си, че един американски инвеститор е, се противопостави на достъп до е, техния пазар на, някакъв, е, на някаква европейска фирма в селското стопанство имаше подобно споразумение и резултата беше, че 2 милиона а, работни места бяха а, загубени. Ето това се случва. Законодателството в Съединените щати е много по-различно относно КТД-тата работещите имат много малко права относно синдикатите, относно социалните осигуровки, здравеопазването. Не е ли това дъмпинг, социален дъмпинг? Ако един европейски работещ или пък едно европейско предприятие искат да работят в Съединените щати, мислите ли, че наистина няма да им попречат? Благодаря ви. Благодаря на докладчика, на докладчика в сянка, а сега а, дълъг списък с желаящи да се изказват. Моля, две минути за всеки, иначе няма никога да свършим. Мария Ерена. Мерси, мадам ла Comme... Euh, Благодаря. А, така както и колежката, и аз съм в комисията Инта но тук ще говоря само за заетостта е, и за качеството на заетостта. Вярно е, че днес е, по ТТИП имаме доста проучвания на въздействието, направени от комисията. И тези проучвания показват а, едни макроизследвания, може би моделите са не съвсем сигурни, но се казва, че Европа ще печели по-скоро, ако има такава либерална економика с Съединените щати. Но ако разгледаме по-подробно модела, който се използва, но ще видим, че този модел тръгва от постулата, че има пълна мобилност на работещите по браншове, по държави, по. Тоест, една държава, която е печеливша, може да види работещи, които идват от губеща държава и съответно всички ще са печеливши. И в професионално ниво един печеливш сектор ще взима хора от губещ сектор. Но пък или пък един загубил работата си работник, ще се прехвърли в друго предприятие. Теорията обаче е добре, но на практика нещата са абсолютно а, различни тази мобилност, професионална, браншова, географска не е толкова лесна и а, проучванията в Съединените щати показаха, че а, се каза, че ще имаме нетна печалба 1 милион нови работни места, но се оказва, че а, са загубили над 7 милиона работни места. И а, виждате огромната загуба от над 6 милиона. Тоест има едно прехвърляне на а, работните места към най- слабо защитените зони, в случая Мексико. Трябва да бъдем много внимателни. Не да казваме, че не искаме споразумение с Съединените щати. Напротив, ние вече сме най-голямата зона за обмен с Съединените щати. Но трябва да направим така, че а, нашите работещи да са защитени. И относно въпросните механизми и клаузи, ISDS, а, ние защита... аз съм да защитим нашето а, обществено законодателство. И имаме вече американски инвестиции в Европа и могат да се защитават чрез нашите юридически системи. Може тези системи да не са а, перфектни, но нима сте готови да замените една леко не а, съвършена система с една друга, която е напълно а, несъвършена. Аз предпочитам нашите си системи, от отколкото да а, искам напълно, въвеждането на напълно непонятни за нас частни подобни юридически системи а, и се противопоставям на вкарването на ISDS клаузите в ТТИП. Благодаря. Мам? Благодаря, господин Ман. Да, две минути доста трудно ще бъде. тип. Първо е е полза. Ползата е дори, че имаме възможност да обсъждаме тези въпроси и да е, преговаряме по тях. Е, имахме хиеринг в нашата комисия, много неща бяха повторени, но по този начин беше представена и е, обществеността. И както стана дума, е, е да кажем ясно на гражданите, е, че е, има неща, които са е, полезни. Е, би трябвало наистина да... Хубаво е, че темата се обсъжда сред обществеността. Използвахме я дори в предизборната си кампания намесват се становища на защитници, правозащитници, на околната среда и резултатите от всичко това ще са познати. Ще направим това, което е добро за обществеността. Подхода, според нас, е, е верния и е важен. Но разбира се, би трябвало да е, се придържаме към условията, които поставя нашите е, комисия. Е, би трябвало да В това отношение трябва да продължим да работим. Високите стандарти, които имаме, те са те не са само цел. Именно ние предлагаме е, на американците продукция, която е произведена по тези високи стандарти. Така че е, не би трябвало в никакъв случай да допуснем е, е занижаване на тези стандарти. Трябва обаче да запазим е, митата, е, защото е, това са въпроси, които в е, парламента се обсъждат непрекъснато. Трябва да остане това добро, доброволно, но трябва да имаме е, декларацията на е, социалните партньори и да има доброволни споразумения, спогодби между бизнеса и, е, рабо, и е, работниците. Надявам се, че критичните бележки ще се чуят, така че комисията Инте да не твърдат, че трябва да имат, е, имат надмощие в това. Господин Бах, благодаря, госпожо председател. Аз също желая успех и да поздравявам Мария Харкин за доклада и желая успех нататък. Наистина положителен резултата от е, до тук. Приветствам и ясната и позиция по отношение на търговията. Е, тези дни не е нормално е, човек така положително, да покаже такова положително отношение. Напротив, е, много трудно все още, все по-трудно става да се представи положително становище на държавите членки по, по тип. Затова благодаря и я поздравявам. Е, по отделните теми ще се спра само на някои от тях, например списъците. Ако е, засекнем една проблематична е, сфера, ако споменем един сектор, това ни, ни, ни се казва, че това не се включва не фигурира в текста, не е достатъчно ясно, така че би трябвало да комисията да ни даде ясна е, представа за това. Е, ние имаме сериозни постижения по много, много аспекти и би трябвало ясно да дадем това да се разбере на САЩ когато, ако искаме да играем в бъдеще като Европа световна роля, би трябвало при тези преговори да бъдем проактивни, да настояваме и да отстояваме стандартите си. Ако това не, не а ние ако не удържим тези стандарти, тогава ще бъдем принудени, ще бъдем принудени да отстъпваме в много отношения и вече няма да бъдем водещ фактор в световната търговия. Благодаря, господин Пирински. Имате думата. Thank you, Madam Chair. Uh, Благодаря, госпожо председател. Смятам, че когато госпожа Харкин представяше своята позиция, всъщност ни описа изключително ясно потенциалните ползи, но и много от съмненията. Вчера на проведеното от нея изслушване стана ясно едно, а именно, Комисията все още не е мислила за последствията от споразумението в отделните държави и в частност държавите в Централна и Източна Европа. Един въпрос беше зададен на представителя на Европейската комисия от един евродепутат от Унгария и отговора беше, че все още не е правена оценка на последствията от споразумението върху тези държави. Госпожо председател, това партньорство започна да се обсъжда преди няколко години на една група на високо равнище, като целта беше да се насърчи растежа и да се създадат нови работни места, за да може да излезем от кризата. След това идеята прерасна в нещо много по-голямо. Едно от измеренията е да се засили трансатлантическото партньорство в областта на търговете и инвестициите в този променлив свят, но и да се стигне до едини стандарти в рамките на глобализацията. В нашите държави безпокойството се дължи именно на това чувство у гражданите, че тук става въпрос по-скоро за търговия. И това а, заплашва основния социален модел в Европа. Ако наистина желаем да засилим трансатлантическите отношения, аз мятам, че е необходимо колкото се може повече да насърчим инвестициите, инвестиционното измерение и социалното измерение на това споразумение, а не да говорим за споразумение, което ще промени света. Благодаря ви, Джин Ламберт. Благодаря. Аз говоря от името на докладчика в Сянка, господин Дели. Той споделя някои от безпокойствата, които бяха споделени тук и най-вече тези свързани с растежа и новите работни места. Като че ли тези неща не вървят ръка за, за ръка, да оставим на страна разпределението на ползите от тези две измерения. Споделят се и безпокойствата, свързани с дотук проведените проучвания. В много отношения, както каза и колегата преди малко, не са адекватно отразени последствията върху определени държави и сектори. Необходимо е да погледнем по-задълбочено този момент. Много безпокойства са свързани с механизма за решаване на спорове между инвеститори и държави. Безпокойствата се дължат на това, че ще имаме механизъм, който включва два органа, въпреки че държавите разполагат солидни съдебни системи. Един от правителствените ръководители в моята държи, държава заяви, че безпокойството се крие не във връзка с това, което става на федерално равнище в САЩ, а на това, което става на държавно равнище в САЩ, с съдилищата на това равнище. може някои от държавите членки на Европейския съюз да бъдат поставени в затруднение от този механизъм, който не отчита нашата правна система. Така че много проблеми има в това отношение. Сравнението между публични и частни представители. Трябва да се получи повече информация в това отношение. Относно положителния списък сме внесли изменения. Съгласни сме и с тези, които говориха за изключването на някои публични сектори. Ние направихме това и в нашата директива за услугите. Не можахме да намерим задоволително решение – за начина по който да защитим и да включим този вид услуги. Най-малкото Европейския съюз трябва да се опита да направи нещо подобно и тук. На следващо място, движението, салонто движение на работници. Доста са разнопосочни вижданията в това отношение – не може да кажем на хората, че те не могат да бъдат мобилни, защото работят в определен бранш. Не мисля, че това съответства на техните права а, на физически субекти и на работници. По-скоро това е свързано с тяхната квалификация. Така че трябва първо да приключим въпроса за признаването на квалификациите и тогава да се насочим към а, този момент. Доста опасения има и във връзка с заетостта. Трудовото право, въпрос, който е повдигнат от госпожа Харкин в неговото становище. Със сигурност ще искаме да видим какви са резултатите и препоръките на надзорния орган на Международната организация по труда. Тези а, виждания трябва да бъдат взети предвид. Ако това споразумение се сключи, трябва да помислим и за механизма за решаване на спорове. Благодаря. Председателката, благодаря госпожа Ламберт, се изказа от името на докладчика в сянка на Зелените. Затова тя имаше възможност да се изкаже малко повече от определеното време. Сега се връщаме на времето за изказване от две минути. Господин Келе. Благодаря, госпожо председател. И аз имам някои съмнения. Това споразумение би трябвало да доведе до повече а, работни места, но търговски споразумения не се сключват, за да се стигне до създаване на нови работни места. Търговски споразумения се сключват, за да се улесни търговията и за да може търговците да правят повече печалби печалбите могат да се увеличат много по-лесно, ако се намали броя на работниците. Никой не си увеличава печалбите, като дава работа на повече хора или пък като увеличава възнаграждението на хората, които вече работят за него. А, всичко това е свързано и с брутния вътрешен продукт. Дори да се увеличи брутния вътрешен продукт, след като се сключи това споразумение, а аз се съмнявам, та дори да се увеличи брутния вътрешен продукт, не смятам, че което и да е търговско споразумение ще гарантира, че това ново богатство ще бъде равно разпределено сред населението няма механизъм за преразпределение на богатството в това търговско споразумение. Така че, ако се увеличи брутния вътрешен продукт, това по никакъв начин не означава, че печалбите ще излязат от джобовете на големите инвеститори и на големите риби. И ние никога няма да можем да се отървем от това споразумение, ако го сключим. А какво ще се случи, ако това търговско споразумение изобщо не доведе до ползите, които очакваме? Какво ще стане, ако то не доведе до повече работни места? Какво ще стане, ако не се увеличи възнаграждението на хората? какво ще стане, ако той е само в полза на инвеститорите? Благодаря, Данута и Словецка. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала най-напред съвсем сърдечно да благодаря на колегата Харкин за това, че е разучила подробно темата и за това, че ни я представи. Госпожа Ламберт спомена взаимното признаване на дипломите и квалификациите. Смятам, че наистина трябва да поставим акцента на този момент в споразумението. Освен това, всички държави членки и всички техни граждани трябва да се а, гледат на равна нога. А днес в Европейския съюз има държави, които, за които все още се прилагат визови изисквания. Тези държави изпитват повече трудности при търговията с американския ни партньор, та бих искал да кажа, че съм внесла изменения в този дух. Благодаря. Свен Шустер. Шулце. Шулце, sorry. Frau Vorsitzende, bin ja auch erst ein Dreivierteljahr dabei, also kein Problem. Да, от една четвърт година съм тук, така че още не сте научили името ми. Две минути са много е, малко за този доклад. От две години и половина за първ път е, участвам в заседание на тема ТИТИП. Е, бих искал да не повтарям множеството добри неща, които бяха казани тук, само две неща. Съгласен съм с това, че е, малко е, внимание е обърнато на някои е, теми. Доброто обаче е, че можем да обсъждаме тези тема тук. Това допринася към прозрачността. Сега нещо, което казахте за митата, може би те не са е, твърде високи, но техният кумулативен ефект е значителен. На господин Шустер ще кажа, това наистина е, е търговско споразумение, което се обсъжда много на широко, но понякога се пренасят и мултиплицират погрешни представи след обществеността и наистина много погрешни неща са казани е, и се чуват. Е, е, като чух и това, което каза колегата от Европа за свобода и пряка демокрация, наистина по много въпроси информацията се изкривява тип и е, работните места, казваме, че трябва да се е, създават повече и по-добри работни места. От гледна точка на економиката е, трябва да кажа, че всеки, който говори за работни места, говори за запазване, за гарантиране на работните места. Това трябва да се да залегне в е, договор е, в ТТИП е, и мисля, че изменения в това отношение ще бъдат предложени. Наблягам пак запазването на и гарантирането на добрите работни места в Европейския съюз. Това е за две минути. Благодаря. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, agradecer a... Господин Лопес. Благодаря ви. Бих искал най-напред да благодаря на докладчика, както и на а, моя колега, който от името на нашата група също работи по доклада. Европейския парламент трябва да може да упражнява контрол върху настоящия процес. А, той е широко отразен сред обществеността, има важни макроекономически и геополитически последици. Тук са залегнали и някои очевидни рискове. Така, например, разрушаването на свободния пазар. Знаем, че подобно споразумение за свободна търговия ще се отрази благоприятно върху някои сектори, но да не забравяме, че ще се отрази неблагоприятно за други сектори. Затова внимателно трябва да преценим и да видим кои са структурите, които ще а, пострадат. Ще има последствия и върху стандартите в трудовото право и в колективните трудови споразумения. Така или иначе, свободния пазар и конкуренцията ще снижат правата във всяко едно отношение. На следващо място. Опитваме се да защитим постигнатото в Европа, всичко, което сме построили през последните десетилетия. Същото се отнася до защитата на правата на потребителите, до мерките по отношение на околната среда. Доста различия има в това отношение. И на следващо място механизма за решаване на спорове между инвеститори и държави. Защо да създаваме система, която прави неравни всички пред закона и издига мултинационалните компании? Това е абсолютно неприемливо. Ето защо нашата група не подкрепя създаването на този механизъм. Да, вярно е, че се говорят доста неща, които са неверни. Но ако в обществеността се разпространява невярна информация, то тогава трябва да се запитаме, чия е грешката на гражданите или на преговарящите. You were lucky. The floor is yours. Muchas gracias. Tendré que usar un minuto cincuenta segundos. Porque... Господин Калвей. Благодаря ви. Разполагам с минута и 50 секунди вместо 2 минути. Добре, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на госпожа Харкин. И да добавя три неща. Какво може до какво може да доведе отварянето на конкуренцията. Доста понятия започваме да изтъкваме в това отношение. Но нека да помислим какво ще се случи, ако имаме и протекционизъм. В дългосрочен план ние сме длъжни да осигурим по-добро бъдеще за европейските граждани. Проблемът на европейския социален модел не е свързан с отварянето ни в търговско отношение. Не. Проблемът ни е, че не можем повече да си позволим тази социална система, която струва толкова скъпа. И ако ам, получим повече приходи, след като отворим пазара си, всички ще могат да се възползват от тези приходи не за първи път в историята се изказват съмнения в това отношение. Ние обаче много добре знаем какво трябва да направим, когато се натъкнем на трудности. А по отношение на последствията върху заетостта, бих искал да кажа, че Европейската комисия трябва да направи ясна преценка на ситуацията. Да не забравяме, че понятията, които използваме по отношение на заетостта и трудовата заетост като цяло са много различни в Европа и в САЩ. Благодаря ви. Сега бих искала да дам думата на представителите на комисията, госпожа Моника Хенкси от Генерална дирекция Търговия. Бихте ли могли, ако обичате, съвсем накратко да кажете нещо по трансатлантическото партньорство? ако сте готови да вземете думата. Благодаря, бих искала да благодаря най-напред на госпожа Харкин за проектостановището, което е, и бих искал да се присъединя към е, е, изказалите се преди мен. Отлична работа свършихте, включително и чрез изслушването, което се проведе вчера, което позволи демократичен дебат. Първо, бих искала да кажа следното. А, какви са ползите? На второ място бих искала да се спра на социалните измерения. На следващо място правата на работниците. И така, можем да обсъждаме различните проучвания, като те могат да подценяват или надценяват последствията, но едно е ясно, търговията води до създаване на нови работни места, това се доказва от историята, 30 000 работни, 30 хиляди 30 е, милиона, извинете, работни места в Европа зависят от това споразумение и може да се стигне до 50 милиона чрез споразумението. Възможно е да се създадат нови работни места. Търговията трябва да е, бъде отворена към американските партньори, защото по този начин се дава повече възможност за инвеститорите. Инвеститори, които а, е, инвестират тук, САЩ е първият инвеститор в Европейския съюз и затова нека да забравяме, че това споразумение се отнася до търговията и до инвестициите. Повече инвестиции означава повече работни места. Увеличение внос също води до нови работни места, защото по този начин получаваме по-ефтин достъп до енергия и до суровини. Във връзка с малките и средни предприятия, 80% от компаниите, които изнасят към ден днешен, са малки и средни предприятия, което е 600 000 предприятия, които създават много работни места. Разбира се, че големите компании вземат по-голям дял, две трети от оборота, но както спомена един от преждеговорившите, пречките в търговията се отразяват различно на малките и средни предприятия. По-големите компании могат да отидат и да инвестират в държава, която е по-близо и да се възползват от тамошния пазар. А малките и средни предприятия не разполагат с този финансов капацитет. Тези предприятия се ориентират по-скоро към износ, така че ако успеем да махнем тарифните и нетарифните бариери, това ще бъде от полза на малките и средни предприятия. Разбира се, няма толкова малки предприятия в САЩ, вярно е. Но а, дори да има 1-2% намаляване на някои а, бариери, това със сигурност ще доведе до значителна разлика. Корекциите. Всяко отваряне на пазара води до съответните корекции. Смятаме, че в случая а, с трансатлантическото партньорство ще има по-ограничени корекции. Тук говорим за а, високо квалифицирани работни места, компании, които ще бъдат така или иначе конкурентоспособни и които ще могат да поемат този конкурентен натиск, който ще дойде от американския пазар. Разбира се, нормалните механизми за внасяне на корекции и адаптиране е, ще бъдат достатъчни. Във връзка с осигуряването. Европейската комисия се опитва да договори сделка, която да запази възможността за държавите членки и техните граждани – да запази тяхната възможност да вземат решение за начина на организация. Имаше някои хоризонтални резерви по това споразумение, както и по други. По този начин се дава възможност на държавите да решават дали желаят да приватизират или желаят да изместят производството. В допълнение към това държавите членки ще продължат да могат да избират подобни решения, могат да решат да изместят производството в публичния сектор, например. Държавите членки имат възможност да модулират тези резерви, което означава, че ако правителствата пожелаят, могат да предприемат тази стъпка. За положителния или отрицателния списък. Това е технически въпрос. Да, вярно е, че трябва да бъдем предпазливи, когато водим преговорите по тези списъци, но се опитахме успяхме, извинете, при предишните споразумения да включим с ответните предпазни клаузи. Имахме смесени списъци. На механизма за решаване на спорове няма да навлизам в общия дебат, който се води, тъй като това не е в а, моите експертни познания, но а, нека да кажа как стоят нещата с дълга. Дълга. Да кажем, че дадена държава решава даден публичен сектор да го приватизира. При положение, че преди тази публична услуга е била предоставена на друг доставчик. Може ли инвеститор да съди държавата? Не. Този механизъм се прилага при малко случаи, в които има дискриминация или има някакъв проблем с собствеността понякога държавите могат да отидат и да национализират собствеността на чужд инвеститор. И това е всъщност е единствения случай, който ще се гледа от арбитражен съд по, съд по смисъла на този механизъм. Правото на регулиране и други важни принципи са включени в съответната глава и се прилагат хоризонтално в цялото споразумение. Това е изключително важно. Правото да се регулира в трудовоправната област – трябва да се чете заедно с всички останали разпоредби по отношение на механизма за решаване на спорове. Това е много важна препоръка, вземете я в предвид. И приключвам с трудовите права, която е моята област. Като всяко търговско споразумение има много силни разпоредби, е, свързани с това да не се снижават е, стандартите. Има предпазна разпоредба, която и вие желате да бъде включена. Търговското споразумение с САЩ обаче не може да се ограничава само до разпоредби за социален дъмпинг. Тук имаме истинска възможност. Някой каза, че трябва да променим думата. Аз бих казала, нека да променим съвсем леко. Ние сме големи търговски партньори, големи демокрации, имаме високи социални стандарти. Да, има различия в някои области, но те са високи. Така че да се обвържем правно към някакви международни ам, задължения, при положение, че вече сме част от стандартите на Световната Международната организация на труда, не смятам, че е редно. Една от областите, които обсъждаме е дали трябва да има а, силни правно вързващи разпоредби в областта на здравеопазването. До сега такива нямаше. Въпросът е дали ще успеем да изковем амбициозни разпоредби във връзка с безопасността. Принципа за предпазливост е изключително важен и ще продължи да бъде такъв. promotional или conditional. Имаше проучване на Международната организация на труда, която казваше, че тези две понятия понякога са близки, но аз не бих искал да се използва този език. Да кажем, че а, разпоредбите са правно вързващи и трябва да се приложат е основната ни задача. Затова ни отнемат и толкова дълго преговорите. Имаме механизъм за решаването на спорове, включително и за някои други казуси, и това ще бъде част от споразумението с САЩ. В заключение, няколко препоръки във връзка с приобщаването на гражданското общество. Да, това е важно. Знаете каква е нашата позиция. Ние предлагаме на САЩ да има структуриран диалог между двете страни в гражданското общество, да се включат представители на синдикатите и на по-широко представеното гражданско общество. Благодаря. Е, е, Благодаря, господи Руди Делру от Генерална дирекция е, за ето. Желаете да добавите нещо? Не. Добре. Благодаря ви за коментара от е, Генерална дирекция търговия. Госпожо, госпожо Харкин, е, вероятно искате да обобщите. Благодаря, госпожо председател. Две минути. Първо, благодаря на всички колеги за е, техните бележки и коментари. Внимателно слушах. Насърчена съм от това, че така положително е отношението и настроението във връзка с това какво можем ние да направим тук. Благодаря и на представителите на комисията. Е, благодаря и на колегите, които присъстваха на вчерашната е, конференция. Беше много полезна наистина. Само една бележка, с която ще приключа. Е, така чувам, че трябва в преговорите да бъдем дръзки, смели и проактивни, енергични. Въпросите можем ли да е, е, формираме, да моделираме световната е, економически живот по един по-разумен начин и че целта е да насърчаваме търговия инвестиции, а не да променяме света. Мисля, че по това трябва да помислим допълнително. Благодаря. Thank you. Uh, deadline for amendments is the 6th of March, which means tomorrow. Благодаря. Крайният срок за измененията 6 е март, утре. На 24 март ще се обсъждат измененията и приемането в парламента на 1 април. Измененията трябва да бъдат в компетенциите на Комисията по заетост и общата тема трябва да те трябва да бъдат подадени в комитета Инта и това е до 26 март. 26 март е срока. Благодаря за интересните и информативна дискусия. Сега минаваме на седма точка дневния ред. Инвестиране в работни места и растеж, насърчаване на економическо, социално и териториално сближаване в е, Съюза. Има думата госпожа Язловецка докладчика. Благодаря, госпожо председател. Становището, което съм е, съставила е, е приноса на комисията ни към е, дискусията по шестия кохезионен доклад на Европейската комисия. Комисията оценява ефективността на кохезионната политика 2007 е, и 2012. За съжаление, економическата криза някакси забави е, и е, попречи на осъществяването на тази политика. В много случаи инвестициите е, е, е помогнаха и бяха запазни работни места, но значително нарасна безработицата, особено младежката. Задълбочи се бедността социалното изолиране. Е, освен това, от 2007 инвестициите в ЕС е, паднали с 15%. Без структурните фондове е спад щеше да е още по-голям, близо 50%. Кохезионната политика си остава съществена инвестиционна политика в ЕС, която може да е, амортизира, да поеме отрицателния ефект на, на е, економическата криза, но ние трябва да се възползваме от е, тази политика, за да има смисъл тя. Предвид е, ограничения в пространството, аз е, се съсредоточавам върху четири приоритета. Създаване работни места, младежка безработица, социал... освояване на социалния фонд и е, стратегически е, и ЕФСИ. Е, ще се спра накратко на всички. Първо, създаване на работни места благодарение на е, фонда за Европейския фонд за регионално развитие от 7 до 12 600 хиляди нови работни места са създадени. Европейския социален фонд е, предостави същия период е, зето за 5,7 милиона безработни. Но си остава 24 е, милиона безработни все още в Европейския съюз е, и повечето от тях са трайно, дългосрочно безработни, Кохезионния фонд би трябвало да третира най-неотложния проблема, именно е, недостатъчен растеж и е, заетост. Трябва да направим така, че фонда да се използва да за, за съхраняване на работните места, които е, имаме и създаване на нови. И после, младежката безработица остава си сериозен проблем, въпреки усилията тя, тази е, безработица често води до постоянна бедност, трайна бедност и социална изолация. Инициативата за младежка заетост не се използва пълноценно от държавите членки. Надявам се, че милиарда евро, които са заделени за целта, ще имат положителен ефект ще подобрят нещата. Трето, Европейски социален фонд. въпреки е, високата безработица, все още си остават 2 милиона свободни места в ЕФС, защото липсват хора с съответните квалификации и умения. Европейски социален фонд е, има за цел именно да насърчава образование, обучение и преквалификация. И това е една безценна роля за този фонд, само трябва да видим как да го използваме по най-добрия начин. Четвърто, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това е нещо ново, ЕФСИ. след години е, на економии и финансова консолидация, и затягане на коланите, сега ще, започнем, ще започнем да инвестираме и да подкрепяме инвеститорите. Ние би трябвало да подкрепим Европейската комисия и предложението и за ЕФСИ е, заедно и освен структурните фондове, това ще бъде един сериозен инвестиционен инструмент за ЕС, който може да гарантира допълнително 1,3 милиона работни места. Благодаря, очаквам дебата. Благодаря. Ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо Ева Калили. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за отличната работа, свършат работа по проекто становището. Ние сме удовлетворени от това, че се споменава в него недостига на европейските фондове за създаване на работни места и невъзможността да се създадат работни места чрез тях. Е, друго, трябва да се наблегне на качествените работни места, създаване на качествени работни места за млади хора, Тоест, ние не, целта не е да се създават просто работни места, а повече работни места, които да е, отговарят на нуждите и търсенето е, в, на пазар на труда в дъл... краткосрочен и дългосрочен план. Представя опита на страни с опит, е, където има най-голям е, младежка безработица, например Гърция, където близо 50% е, са безработни. Особено е деликатен този въпрос и е хубаво, че е включен в засегнат във втория параграф на проекта Становището. Искам да добавя някои много важни въпроси, които според нас са абсолютно задължителни. Когато говорим за борба с безработицата, трябва да е, вземем предвид и е, е, измерението, разпределение по полове. Е, каква е стати... Какво ни казва статистиката? От двата пола, кои е, жените по-трудно се добират до работа, по-трудно задържат по, по работните си места в сравнение с мъжете. Да не говорим за различията в заплащането. Ножицата е много широка в някои държави членки. Това води до така наречените образователни експерименти екскурзии, е, въобще жените са много по-уязвими е, към, е, по отношение структурната заетост. Не трябва да се използва е, финансовата криза, за да се е, отнемат е, правата на труд изцяло. Когато говорим за страница в Южна Европа, чието пазар на труда е сериозно засегнат, там минималната надница може да бъде наистина решаваща мярка. Трябва да проучим и как се отразяват мерките, економиите върху е, пазар на труда и възможността за създаване на е, едно фискално пространство за смягчаване е, ефекта от цикличната безработица. Също времено това, от което се нуждаем, е една включваща перспектива за работа, т.е. растеж, който включва и заетостта като елемент, защото там връзката не е непременно линеарна. Е, много обещаващата от FC и ще играе важна роля и наистина трябва да подчертаем ролята на този фонд за стратегически инвестиции, т.е. инвестиции, които дават работни места, а не просто инвестиции и то дългосрочни, защото когато е, свърши действието на тези фондове, е, ЕФСИ трябва да е направил такива инвестиции, които да създават, да генерират нови работни места. Друг въпрос, който трябва да се включи в текста е ролята на новите технологии е, и тяхната роля за създаване на нови работни места в Европа, особено сред младите, пък и сред жените, защото въпроса с половете отново излиза на дневен план тук е, да насърчаваме работни места, които предлагат по работно, по-гъвково работно време, за да могат да а, е, са приемливи и за жените. Е, е темата на безработица с цифровият програма и стратегията 2020 и последното тъй като водещата комисия е Реджи в това отношение, е, да се добави създаване, е, да се добави, че е, създаването на работни места ще трябва да насърчи, да благодетелства, благоприятства конвергенцията в Европа. Нашите изменения ще подчерху идеите, които споменах до тук. Благодаря ви отново за отличния съставения текст. Председателката, благодаря. Сега давам думата на един дов, е, нов е, е, допълнителен член на нашата комисия, Мел Башир. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за вашите думи, приветствени думи към мен на последното състояние на комисията. Очаквам да работя с вас. Благодаря на докладчика за работата, която е свършила и искам да се спра върху създаването работни места в текста. Като някой, който е бил, е притежавал малка семейна фирма в по-голяма част от живота си, за пръв път виждам, е, за пръв път е, сега е, от друг ъгъл възприемам възможността на малките и средни предприятия да създават работни места и да насърчават растежа. Жизненно важно е да се помогне на тези малки и средни предприятия за постигане целите и това е казано в текста. Ние обаче ще добавим, ще дадем, ще предложим изменения към текста. Съгласен съм, че жалко е, че европейските фондове не се използват достатъчно ефективно ефективно. Смятам, че трябва да се съсредоточим повече върху ефективността и по-доброто регулиране е, да направим така, че да продължим да е, се придвижваме към е, и да изготвим политики, които зависят от резултата. За мен е ясно, че кохезионната политика не трябва да има за цел да субсидира нежизнеспособни предприятия. Напротив, ако искаме да е, има създаване на работни места и економически растеж, трябва да е, фокусираме вниманието си върху създаване на е, съответната бизнес среда, за да се отприщи потенциала на тези жизнени, конкурентоспособни малки и средни предприятия, които са гръбнака на нашата економика. Благодаря. Thank you. Мадам Пеняс. Е, Благодаря, госпожа е, Таня Гонзалес Пеняс от ГОЕ. Благодаря на докладчика за нейната работа. Съгласна съм в, е, по някои пунктове, например, че намаляване на обществените инвестиции се отрази върху економиката, създаване на работни места, че кохезионните фондове са много важен инструмент. Ясно е, че трябва да премислим и да преразгледаме стратегията Европа 2020, защото по този начин и с тези темпове няма да постигнем 75% заето за 2020, които е, предвиждаме. Трябва там да се положат допълнителни усилия. Разбира се, ще трябва да увеличим и фондовете, които имат за цел създаване на работни места, особено в е, южните части на, континент, на Европейски съюз, там където безработицата е непоносимо висока. Например, в моята страна, там където над 50% е младежката безработица. Смятам също, че трябва да е, помислим по друго. Да се дава е, и дава безкрайно не е достатъчно, защото тук не става дума само да се харчат пари, а да се е, влагат пари в създаване на работни места и то качествени такива. Докладчицата казва в текста си, че трябва да се насърчава използването на фондове, тук е, не става дума за каквато идея програма. Идеята е да самата идея че младите хора получават работни, не получават работа, защото не са достатъчно гъвкави, не са, нямат квалификации, не са обучени или нямат достатъчни умения, не това е проблема. Проблема е, че няма работни места, а не просто качествени работни места в Испания, например, е, Макдоналдс се присъединява към тази програма. Не смятам, че Макдоналдс е пример за компания, която гарантира стабилни, качествени работни места. Е, това. Макдоналдс е една фабрика за временно е, назначение, за временни труд не би трябвало да бъркаме двете неща. Стабилни и качествени работни места с такива временни оборотни позиции. От всички работни места създани 2014, само 8,6% са отворени е, с неограничен срок. Тоест, това, което виждаме, с а, е, не създавна работна е, ни места, защото а, една нормална, а, а, прилична работа се замества с несигурни, временни работи на парче и е, наистина трябва да сме сигурни е, в е, опита си да реиндустриализираме Европа, да, да, да направим така, че се да останат тук и да създават качествени работни места. Благодаря. Аз ще говоря от името на докладчика в Сянка. Искаме да благодарим на докладчика за свършената работа. Становището е много, много добро, което надгражда в, и ще даде база за надграждане в дискусията. Е, вярно е, че наистина имаме нужда от е, подобно сближаване, особено в е, настоящата криза. Кохезионната политика трябва да бъде разгледана най-вече в рамките на социалния сектор, така както се говори тук. И основната и цел не е да се бори с безработицата, но също и да се бори с социалното изключване. И а, това също трябва да го кажем ясно също трябва да разгледаме не само целите свързани с заетостта, но и други свързани с равенството на половете и а, бедността. Имаме общи критики, а, свързани с тези финансови инструменти и а, също а, на този етап като че ли а, отделните елементи не са задължително свързани. Изследванията показват, че в регионите, където се съсредоточават инвестициите, трябва да имаме наистина действащи мерки за пазара, не просто да се налагат наказания. Относно последната точка от становището, където говорим за създаване на бизнес, трябва да наблегнем на значимостта на малките и средни предприятия и а, а, да не забравяме и целите, които сме си поставили по Европа 2020. Благодаря. София Рибейро. Благодаря, госпожо председател. А, преди всичко, искам първо да поздравя колегата за свършената работа и е за това, че е взела предвид е, необходимостта от е, социалното включване и развитието на заедостта, за да се развият самите региони. Е, бедните региони имат нужда от това, за да осигурят економическия ръст. Но нека да не забравяме, че този ръст трябва да бъде устойчив. На този етап имаме една промяна в системата най-вече по кохезионните фондове. Имаме промени в начина на управление, нивото на изпълнение, ако се базираме на економическия растеж, но също трябва да се вземе предвид и социалният растеж. Това е новия принцип, който да позволи на държавите членки да правят ясен избор. Това е първият предизвикателство. И е също е много важно да има инвестиции в а, а, местното производство, да се а, да има повече ангажираност и благодарим също на комисията за това, че е включила тези политики в една по-широка платформа. Това, което ме тревожи най-вече е анализата от страна на комисията. А именно, че се мисли върху най-вече за а, економическия ръст, но като че ли не се мисли толкова много за заедостта. И е а, почти невъзможно да се а, продължи така, защото се харчат почти е невъзможно да се а, харчат пари само в една насока. И когато говорим за нашите мерки, Ние не искаме да се връщаме в началото и не можем да нарушим принципа на субсидиарност, но също не бива да накърняваме и работата като цяло, защото иначе ще се увеличат разликите между регионите. И аз съм от един от регионите, където този въпрос е от ключово значение и сме в толкова тежка позиция, а, така че трябва да обърнем внимание на социалните критерии и да следим какво става с прилагането на фондовете. Иначе Европейският съюз ще бъде просто в тежест. Благодаря но Това е вторият доклад, който представяте днес и а, наистина искаме е, такъв, а, такава кохезия. Трябва да следим какво става с крайно периферните райони, защото а, ние трябва да мотивираме хората трябва да поддържаме заедостта и да а, задържим предприятията в регионите. Само така ще имаме конкурентно способност. Мисля, че трябва да го направим в рамките на партньорски програми. Много малки и средни предприятия са готови да участват. Тези кохезионни фондове са много полезни и а, европейците понякога са критично настроени, но а, ако нищо не се правеше, нещата ще да бъдат много по-сериозни. И за това смятам, че трябва да насърчим създаването на нови предприятия и, както вече казахме, има микрокредити и да следим как ще работят тези микрокредити. Разбира се, това не са гаранции, че ще имаме устойчив ръст. Винаги ще има риск но съм напълно съгласен с останалите, които взеха думата. Нямаме инициативи за младежите, защото в много от държавите членки няма начини, нямаме подготовка да се управлява тази програма. И по този начин младите остават без работа и трябва да съсредоточим усилията си в тази област. И испанския колега от ГОЕ говори за това колко е тежка ситуацията в а, а, неговата държава. Мисля, че а, в Испания вече, вече нещо се прави, а, а именно такива а, постове, такива позиции в предприятията, за, специално за младите, където да се редуват обучение и работа. И също трябва да помислим за това какви квалификации се дават от нашето висше образование, защото в повечето случаи те не са адаптирани към пазара. Нещата няма да се случат за една година или година и половина, но това е едно дълготрайно инвестиране. Трябва да има също програми за инвестиции а, и те да могат да бъдат приложени на практика. И имаме нужда също от този фонд за стратегическите инвестиции. Държавите членки трябва да разберат, че наистина има добавена стойност от този фонд в Европа. Благодаря. Сега госпожа Сойдерова. Благодаря на докладчика. Искам да можем да измерваме старта на тези програми. Този тип инвестиции трябва да дават резултати. Говорим за а, големи средства, които се хвърлят в тези инвестиции. И комисията по а, а, въпросите свързани с жените също ще разгледат тази тема, но от гледна точка на заетостта заедостта на жените и също връщането на жените, които имат деца на пазар на труда. Също искам да попитам комисията Искам да попитам, да задам въпрос към комисията. Изненадана съм от това увеличение. 72% за фондовете за реформата за обществените услуги. И това в ситуация, при която до 2013 година това е сектор, който също е получавал големи ресурси. Виждам, че и преди 2013 е имало големи средства, които се отделят този сектор, а сега дори още повече средства се наливат. Би ли ме обяснила комисията защо? А сега давам думата на докладчицата Ана Ясловецка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, които изразиха становище. Искам също да а, отговоря на казаното от госпожа Кали. Имам известни съмнения в това отношение. Ще ви обясня защо. Госпожа Ева Кайли подчерта факта, че има големи разлики в заплатите между държавите членки. Проучванията, които са проведени, показват, че намаляването на заедостта а, по време на кризата води всъщност до увеличаване на а, печалбите за големите предприятия. И тези печалби не са използвани за да се обучават работещите. И днес тази а, разлика в заплатите е свързана най-вече с производствеността и тази производственост въобще не се стимулира. И а, висшите постове въобще не участват в различни обучения. Тези обучения могат да бъдат много простички. Нека да не а, спираме тези ключови елементи за а, развитието на. А, работещите. Трябва да променим нашата стратегия, защото е, условията на работа се променят и всички трябва да могат да се адаптират. Така че именно на тази тема също трябва да а, задълбочим нашата дискусия и може би трябва да изградим някакви механизми, които да убедят предприемачите да инвестират в квалификациите на работещите и да им увеличат в последствие заплатите. Благодаря. Благодаря на госпожа Ясловецка. Крайният срок за измененията 13 март на обяд и приемането в нашата комисия 16 април и в комисията Реги началото на май, 4 или 5 май. И така, стигаме до последната точка от дневния ред, а именно насоките за заетостта. Това е първо, първи обмен на становища а, по а, предложението, законодателното предложение на комисията, прието на 2 март. Насоките са променени за първи път от 2010 година и парламентът им е консултиран по документа. Т.е. ние можем да предложим изменения по текста и за това всъщност подканиме комисията и поканиме комисията и по-специално господин Йор Ньюте от Генерална дирекция за етос да ни представи промените. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, в началото на тази седмица комисията прие нов набор от интегрирани насоки за широки економически политики и политики по заедостта. И за мен е удоволствие да представя новите насоки днес. Разбира се, тези насоки са тясно свързани с насоките за економическите политики. И има два различни правни инструмента. Ролята на парламента също е важна тук. Комисията се консултира с вас и по двата набора от инструменти. Какво имахме в началото? Тези насоки първо бяха приети заедно с едни економически насоки като интегриран пакет през 2010 като те бяха свързани и с политиката Европа 2020 и беше решено, че тези насоки ще останат силно стабилни до 2014 те трябваше да а, подкрепят постигането на един устойчив, интелигентен и включващ растеж и също да определят насоката за държавните политики и да дадат базата за специфичните препоръки държава по държава, както бяха предложените малко по-късно юни или юли и бяха прияти от съвета. Какво се промени? С приемането на новите интегрирани насоки от комисията, виждате предложенията, комисията а, взема предвид последствията от кризата и а, превръща политиката за озряване на економиката в а, а, част от насоките. Имаме един набор, който да а, представлява новия подход базирайки се на инвестициите, структурните реформи и данъчна отговорност. Това е много ясно с широките економически дейности, насоки за подсилване на економическата активност, на ръста, премахване на пречките пред Европейския съюз относно растежа и заедостта и подобряване на устойчивостта на растежа. В случая с а, насоките по заетостта, това означава, че те ще покриват най-вече структурните реформи на пазара на труда. Новите насоки го правят чрез четири ключови области увеличаване на търсенето на работната ръка, подсилване на квалификациите на работещите, подсилване на пазара на труда и също а, даване на равни възможности. Първата, а именно подсилване на търсенето на работещи. Имаме насоки за създаване на работна ни места, на а, облагане, данъчно облагане и също на а, заплати. Трябва да махнем данъчната тежест от заработещите и също да увеличим заплатите. Втората област е да се подсилят уменията на заетите. Комисията иска да се е, това да стане чрез реформа на образователната система и системите на квалифициране и също да се справим с младежката и дългосрочната безработица. Много амбициозни цели. И също относно подсилване на доставката, така да се каже, на пазара на труда и на уменията, които се доставят. и Третата част е чрез по-добро функциониране на пазара на труда. Вече казахме да няма такава сегментация на пазара на труда, да се подобри мобилността и качеството на хората, които търсят работа и също да имаме по-добра интегрираност между различните мерки и да се подкрепи мобилността на работещите. И четвъртата област, а именно а, справедливост на пазара, даване на равни възможности и борба с, без... с бедността. И тук комисията иска да модернизира социалните системи а, за сигурност и за заетост, защото това са уязвимите групи болни, безработни и възрастни хора, пенсионирани. Трябва да има един включващ, а не изключващ пазар на труда. В, комис... в това предложение вече имаме базите за бъдещата дискусия. Винаги е, сме имали добра дискусия с членовете на парламента, и аз, както и нашият комисар и нашия генерален директор очакваме с нетърпение дискусията. Целта е да имаме едни адекватни насоки за всички държави членки и съответно да осигурим напредъка по тях. Като график, надяваме се, да имаме тези препоръки а, и тяхното приемане да стане до края на юни. И от името на комисията благодаря и очаквам вашите а, становища. Благодаря. А сега докладчика а, госпожа Аджея. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на Европейската комисия, която която току-що ни въведе в темата. Аз бих искала да се спра на четирите основни ориентировъчни линии, които ни предлага Европейската комисия. Ще направя няколко коментара. Тук изискваме промени в данъчното облагане – Засяга се и въпроса за хармонизирането на данъчните системи. В основата на економическата криза днес стои именно липсата на хармонизация в европейската система. Какъв е смисъла да говорим за хармонизация, ако различията между тях остават? Не смятам, че по този начин ще решим проблема с безработицата. Непрекъснато говорим за структурните реформи. Говорим за бюджетна отговорност и така нататък и така нататък. Как обаче бихме могли да обсъждаме тези въпроси, ако изискваме от държавите членки да поемат само единствено бюджетни задължения? Говорим за правно обвързващи структурни реформи, които по никакъв начин не са обвързвани с създаването на нови работни места. Смятам, че не трябва да забравяме следното – Економическата криза се дължи най-вече на ситуацията на държавите в Южна Европа. Но тази криза рано или късно ще засегне и останалите държави. Проблемите в областта на безработицата, проблемите свързани с бедността, са всъщност проблеми, които ще се отразят на всички държави. Необходимо е по ефективен начин да действаме в тези държави, в които е необходимо. Трябва да се сложи край на задлъжнялостта на държавите. Натам трябва да насочим усилията си, за да решим проблема с безработицата. Говорим за превенция на безработицата. Аз обаче смятам, че се нуждаем от ясни решения, които да ни позволят да решим проблема с безработицата. С удоволствие забелязвам, че тук говорим за активна подкрепа на а, младите безработни, но да не забравяме, че има и хора, които от дълго време са безработни и не могат да се включат отново в трудовия пазар. Милиони граждани между 40 и 60 години просто са изключени от трудовия пазар и нямат никаква възможност отново да се включат в него. Тези граждани трябва да бъдат подкрепени чрез ефективни мрежи за подкрепа. Ако Европа спазва принципа на субсидиарност и е Европа на солидарността, смятам, че тя най-напред трябва да покаже своята солидарност. Относно възнаграждението, което се обвързва с производителността, бих искала да кажа следното. Да, действително, трябва да се насърчава производителността, трябва да се насърчават инвестициите в малките и средни предприятия, в микропредприятията, трябва да се подкрепят младите хора, които имат новаторски идеи. Но да кажем, че възнаграждението ще бъде обвързано с производителността, ми се струва прекалено ограничително като подход. У нас това е задължително, винаги се прилага, но на доброволческа основа. Хората трябва да имат работа, която да им позволява да развият своите способности – и която спазва тяхното достоинство. Мобилността е изключително важна. Ако аз съм глава на семейството и съм длъжен, за да прехранвам семейството си да отида в чужбина, това не може да бъде приравнено на мобилност. Европейския съюз и Европейската комисия трябва да поемат ясен ангажимент. Ние сме тук, за да представляваме интересите на европейските граждани. Ние трябва да бдим социалните предимства да бъдат запазени, защото бедността е реалност в днешния Европейски съюз. И сега е трудно да установим, че всъщност не разполагаме с показатели, които да измерят тази абсолютна бедност. Не смятам, че има някой, който ще отрече, че това е реален проблем. Има държави, в които глада е неразделна част от ежедневието на много граждани. Затова се нуждаем от ефективно решение. Нека не повтаряме старата грешка а именно да не се вслушваме в гласа на европейските граждани. Много често Европа ни кара да преглътнем ненужни и безумни решения, но аз смятам, че ние трябва да покажем, че сме тук. Всеки един от нас в тази зала, всеки евродепутат е поел ангажимент към своите избиратели – аз мога да проявя гъвкавост и ще го направя, за да решим този унищожителен проблем. Към момента този проблем засяга най-вече държавите в южната част на Европа, но съвсем скоро той ще засяга абсолютно всички държави. Благодаря. Господин Бах. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Смятам, благодаря на комисията за презентацията. Мисля, че тя засегна най-важните моменти. Ударенията, които поставя комисията за върху инвестиции, структурните реформи и е, данъчната политика, като си поставя целта е, социално е, справедлива Европа, създаване на работни места, е, това е водещата линия и мисля, че държавите, член, държавите членки се насърчават е, е, да помагат и да допринасят значителна степен. Важни, важни са целите на стратегията 2020 да не бъдат е, изпускани от внимание, да останат в нашето полезрение и да се съкрати социалното разграничаване, да се градира растеж и да се допринесе към една социална Европа. За съжаление обаче, е, когато погледнем назад през последните пет години, в някои отношения не сме постигнали тези цели, особено по отношение заетостта, е, бедността и социалното, е, социалното е, изолиране. По това отношение с държавите членки в момента бихме могли в следващите пет години да работим съвсем конкретно и за да постигнем целите въпреки това забавене. Аз е, се радвам, че работя заедно с докладчицата. Тя каза много е, важни неща, по които можем да разискваме, да, да добавяме, и, за да се запълни и е, доклада. Благодаря. Мария Родригес. Uh, Благодаря ви. Групата на социалистите и демократите смята, че това е изключително важен процес. Насоките за заедостта. За нас е важно да се подобри координацията между държавите членки с оглед постигането на съвместните цели. По този начин ще се затвърди и демократичната легитимност, съответно Европейския парламент. Насоките за заедостта в вида им от 2010 година се оказаха неотразяващи реалността. Председателя на Европе... Извинете, представителя на Европейската комисия току-що ни обясни какъв е залога, което означава, че всички сме в контекста на изключително притеснителната економическа криза. Целите в областта на заетостта и бедността от стратегията Европа 2020 съвсем не бяха постигнати. Напротив, ние дори отстъпваме от целите си. Ето защо ние приветстваме това усилие на Европейската комисия за актуализиране на насоките. Смятаме, че насоките за заетостта са подобрение в сравнение с предишния им вариант. Въпреки това обаче имаме някои коментари. За да преодолеем проблемите в областта на заедостта и социалното равенство, се нуждаем от ново балансиране на насоките. Не само на социалните, но и на економическите. Необходимо е да говорим за инвестиции, да, и именно това правим, но е необходимо да гарантираме, че инвестициите са съчетани с реформи във всички насоки. Ако искаме да гледаме на инвестициите сериозно, то тогава те трябва да присъстват в по-голяма степен в насоките. На следващо място. В новия микс от политики на Европейската комисия трябва да се подчертае ролята на търсенето. Нуждаем се от повече инвестиции, комбинирани с реформи, но е необходимо да увеличим и търсенето. Търсенето на работна ръка. Вие предлагате тези. А, вие искахте да чуете нашите първи реакции за насоките. Те са изключително положителни. Няколко конкретни коментара. По първата насока свързана с търсенето на работна ръка. Упоменава се ролята на минималното възнаграждение. Много е важно, разбира се, да се намали бедността сред хората, които работят, което означава да се вземе предвид необходимостта от конкурентоспособност. Но, внимание, не можем да приемем да се намали цената на труда и това да бъде основният метод за повишаване на конкурентоспособността. Не можем да приемаме решения, които водат до обесценяване на работната ръка, нещо, което се случи в някои държави членки през последните години. по насоката, свързана с предлагането или насока номер 6, бих искала да кажа следното. Когато говорим за младежка безработица, разбира се, програмата за безработицата сред младите хора е много важна, но да не забравяме, че основната цел на другите програми е създаването на нови работни места. По седмата насока, да, необходимо е да се справим с сегментацията по начин, който да ни позволи да не тръгнем надолу по спиралата на безработицата и неравенството. В същата тази насока, да, необходимо е да се подобри мобилността, но не трябва да има принудителна мобилност и изтичане на мозъци, нещо, което се случва в някои региони на Европа в момента. И на последно място, въпреки че сме в комисията по заетостта, ние трябва да следим и работата на колегите в парламентарната комисия по економически въпроси, защото економическите насоки също включ, включват много аспекти, свързани с заетостта и трудовия пазар и реформите в пенсионната сфера. Имаме насоки за заетостта, и економически насоки, но те са взаимно свързани. Това е положително, защото бихме могли да подобрим работата си с колегите от Парламентарната комисия по економически въпроси. Благодаря. Благодаря ви, Рената Вебер. Отдавате. Uh, Благодаря, госпожо председател. След като изслушах е, колегите, които говориха преди мен, си давам сметка, че ще е много интересен процеса на преговори, защото аз смятам, че не съвпадат мненията ни по някои от нещата, които се казаха тук. Благодаря на Европейската комисия за презентацията. Според мен това беше така е, заглавието на, на на, на, на соките, но ние знаем, че подробностите са е, под важното. Дявола е в подробностите. И е, колко трудно е, знаем, нещо, което е формулирано добре, да бъде преведено в е, конкретни насоки, което да се, които да се изпълняват в 28 държави членки, за да бъде резултатът поне близък, сходен но се надявам по време на преговорите все пак да се доближим позициите и по-добре да вникнем в някои от подробностите, за които стана дума. Мисля, че няма дума, че европейските е, граждани очакват от Европейския съюз нещо по-конкретно по отношение на своите работни места и сигурността им в бъдеще. Защото до сега, честно казано, не успяхме да преодолеем кризата и тяхното разочарование е съвсем основателно и разбираемо. Въпреки това, имаме много е, законодателни актове в Европейския съюз, но пък имаме 28 различни системи. И тук е, за мен е трудно да си представя как е, на практика, ако нямаме хармонизация, нещо, което да доближи, което да доведе до сходни резултати в всички държави членки. Надявам се, че това, което каза докладчика, като, което звучи малко по-идеологично, малко по-абстрактно, да се превърне в конкретика, по която да работим. По насоките дори, е, независимо от това, че парламента има консултативна роля и че обикновено е, често работим до края на процеса без е, накрая да знаем какво е, от това, което предлагаме съвета ще приеме или не. Благодаря. Сега Татьяна Станока от Зелените. Uh, Тъй като времето изтича, ще бъде кратка. и аз бих искала да е, чуя повече конкретни предложения, по-конкретни и не взаимно противоречащи се, защото е, ние сме свидетели на такива противоречия, дори в същия абзац, е, например в пети е, сваляне бариерите за бизнеса, променя, е, прехвърляне на е, данъчното време от плещите на работниците, после текста за зелени екологични работни места, екологосъобразни също е изчезнал. Верно, че е трудно да се консолидират, е, обединят предложения от различни политически групи и платформи. Аз е, обаче подкрепям Рената, че е, вероятно ще бъде сериозен проблем да се предложат по-конкретни е, насоки, които да имат одобрението на мнозинството, но ще се опитаме поне и аз очаквам да си взаимодействаме успешно с докладчика в бъдеще и ще направим всичко, което е по силите ни, да излезем с добри препоръки. Благодаря. Сега Лаура за няколко думи, и, за да приключим тази дискусия. Отново искам да кажа, да изразя готовността си да разговарям с колеги, да търсим обща, е, общи допирни точки, да намерим общи решения, където е възможно. Въпросът е обаче с, с безработицата и абсолютната е, бедност са двата най-сериозни проблема за Европа. Ако погледнем така общата картина, от време на време трябва да сверяваме нещата, да ги приземяваме и да сравняваме с е, положението на е, място. Е, не е да седим тук и да си обменяме идеи, които не е, почиват на действителността. Аз съм работила в малка фирма и видях какво е въздействието на кризата върху малките и средни предприятия. Не става дума само за това, че много хора губят работите си и остават в къщи е, и много по-сериозни са последствията. И именно е, за това настоявам е, пред комисията за тези неща. Ние в нашето движение сме поставили пряко е, въпроса за тези, които отговарят за доклада, ще поддържаме е, връзка, знаем какви са реалните е, обстоятелства за хората по места аз идвам от този реален свят и си спомням как стоят нещата. Така че ролята за себе си, ролята, която виждам за себе си тук е именно да удовлетворявам, да представлявам този реален свят. Благодаря. Мисля, че ние всички идваме от реалния свят, на различен реален свят. Някои от нас имам, сме имали доста труден, труден наблюдение и в доста трудна среда, сега срока, графика за тези важни насоки, разглеждане на проекто доклада на 16 април, краен срок за изменение 22 април на обяд и след това гласуване в е, групата на 16 юни. Да ви припомня датата на следващото заседание 24 март, ще бъде по-тежко тогава, защото ще имаме е, равно заседание е, от 9 е, сутринта до 18.30. Значи ще се, опитайте си да си е, вижте какво ще направите с е, полетите си, за да можете да присъствате. Благодаря ви за интересните е, дискусии. Дано да свършим, да приключи всичко и с добри решения. Благодаря.